So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Скъпи колеги, моля заемете местата си. Ich darf die Sitzung wieder eröffnen mit uns. Откривам заседанието. Преминаваме към точка 12 от дневния ред. Сърдечно приветствам с добре дошъл господин Никола Шмидт, министър на труда, заетостта и на социалната и солидарната економика. Надявам се, че правилно съм прочел титлата ви. Все още се упражнявам, господин министър. Нашият, нашата комисия преди малко даде много лош пример за здравословни и безопасни условия на труд. Фотографът се покатери на въртящ се стол. Моля, не смятайте, че така работим по принцип. С удоволствие ще проведем разисквания с вас днес. Още веднъж добре е дошъл. Наистина проявяваме интерес към действията, които е запланувало Люксембургското председателство. Вече се работи по ЕОРЕС, както и по платформата за недекларирания труд. Имате обаче и други области, в които предстои да се представят законодателни предложения. Надявам се, че ще можем да ги обсъдим. Как ще процедираме? Моля в уводните си думи да се вместите по възможност в рамките на 10 минути. След това ще дам думата на координаторите, както обикновено в рамките на втория кръг от изказвания ще имат възможност да се изкажат останалите членове на комисията. Така ще можем да проведем максимално широк дебат. Имате думата. Благодаря. Радвам се, че мога днес да ви представя приоритетите на Люксембургското председателство за една социална Европа. Сега ще продължа с ваше позволение на френски. Да, уважаеми господин председател, дами и господа, депутати. Несъмнено Европа преживява от най-тежките економически и финансови кризи. Вероятно от кризата 1929 насам. Тази економическа и финансова криза в много страни се превърна в социална криза. Социална криза, която се изразява в висока безработица, повече от 10%, е, над 10% е безработицата в Европа. Близо 25 милиона безработни има в Европа. От които близо 5 милиона млади хора, които не работят. И в е, този контекст една от е, причините за уязвимостта на Европейския съюз е това, че нашите съграждани най-често не разбират а, какви са, какъв е залога на европейският проект. И констатира, че социалното измерение, което което е още в началото на европейския проект, той е неразделна част от него, този, това социално измерение. Този проект имаше, е винаги е имал една много важна социална част. Обаче се загуби видимостта на този социална част от европейския проект и което е сериозна заплаха за Европа. Затова мисля, че е абсолютно неотложно е задачата да се възстанови това социално измерение в европейска, проекти в европейския градеж. Разбира се, поздравяваме, приветстваме трите ер, социалните три ер на новата комисия. но ще кажа, вярвам, но искам да видя. И какво е важното в случая? В случая да дефинираме какви са, какви са тези три социални насоки, оси, какво е, е социалното измерение, което искаме да видим, как то ще се вплете в европейската тъкан. Първо, социалното в управлението на Европа и преди всичко в економическото управление на Европа. Тук ще бъда сравнително кратък, тъй като утре, господин председател, ще имаме обсъждане с министрите на труда от страните членки за социалното измерение на управлението и ролята на министрите на труда и заетостта в това социално управление. И затова е, бих искал да кажа, че тъй като съм министър на труда и заетостта и социалната солидарност, економика от доста време, трябва да кажа, че много добре разбирам ролята в, на нашите е, институции в социалното изменение на Европа. Всичко това е, се прилага и чрез европейския семестър, но, но е, необходимо е истинско, дълбоко прилагане на този социален подход. И за това ние искаме да обсъдим, когато обсъждаме социалното измерение на управлението, необходимо е да имаме система, метод и да можем да измерваме резултатите. За нас това е много важен елемент от нашата работа. Ще добавя, добавя, че докладът на пете председателя, който, който беше представен, също така ме оставя в известен смисъл незадоволен, защото социалното измерение бе споменато, но установявам, че то бе споменато само в един много специфичен ъгъл и въобще не се казва как а, а, ще се третират в рамките на самото управление е, паричният и, и економически съюз, как ще се третират въпросите на несигурността на работата, заетостта на младите и така нататък. А, и а, като че ли чрез либерализирането на пазара на труда всички тези проблеми ще се решат от само себе си. И сега трябва да обърнем сериозно внимание на тази част от нашата работа и да видим как ще можем да свържем социалното измерение е, с нашата работа по управление. И вчера прочетах един доклад на вашия парламент, един чудесен доклад, е, който е, е направен а, под егидата на госпожа Тайсен, комисар и там се поставят този, именно този, поставят се верните въпроси е, и се дават някои много точни отговори. Е, именно е, относно социалното измерение в е, управлението. Това беше първо. Втората ос, това е заетостта. Е, всички искаме създаване на качествени работни места – А, това не може да стане тук така. И аз в никакъв случай не съм против един пазар на труда, който ще функционира по-добре. В никакъв случай не съм против това, но създаването на работни места преди всичко е въпрос на добра макроекономическа политика. Ако няма добра макроекономическа политика, няма да има по-висока заетост. И затова трябва да разглеждаме заетостта в контекста на макроекономическата политика, на бюджетната политика, на структурната политика и е, разбира се, тук се включват необходимите структурни реформи. Това е особено важно и е въпрос, по който трябва да се разбере. Сега една дума за безработицата на млад, младежката безработица. Това е досие, който е, още стои пред нас. Е, е, казва се, че безработицата от 5 милиона е намаляла с 100 хиляди души, обаче това, разбира се, нищо не е. И това са младите хора, които са трайно, дългосрочно безработни, това е бомба с закъснител. И затова трябва да се заемем с проблемите на безработицата на младите, като подходим по различен начин. Познавам гаранцията а, за младежката заетост. Не съм против това. А, но тази гаранция а, не е достатъчна. Не можем да създаваме работни места по този, само по този начин. Може би по този начин, благодарение на гаранцията, ще помогнем на младите по-лесно да си намират работа. Но важно е първо създаване на работни места и второ подготовка а, всестранна по всички линии образование и подготовка. И утре именно на разговорите на министъра ще поискам да се мисли не само за гаранцията за младост, младежите, младежката гаранция, но и а, нещо повече трябва да бъде направено. Въпроси е като преходът от образование към света на труда също има много проблеми, които трябва да бъдат е, решавани. Съществува програма и аз приветствам предложението на комисията за програма за инвестиции. Приветствам, ако ми разрешите също да кажа, и елементите, които парламентът допринесе в тази програма. Много ценен принос имаше парламент, особено върху социалните инвестиции. Инвестициите в е, образованието и професионалната подготовка е, предложен от Европейския парламент, това е принос достоен да бъде приветстван, защото сме изправени пред големи предизвикателства. Разбира се, трябва да се инвестира в изследванията, в образованието, в инфраструктурата. Това е цел а, за инвестиции, което е, там има една празнота, която трябва много бързо да се запълни. Изоставане. Значи, от една страна не знаехме точно какво трябва да се прави, от друга страна инвестициите не бяха достатъчни. Но а, а, ако макроекономическите рамки са достатъчно добри, тогава и всичко останало ще върви. Иначе няма да вървим напред. Няма да може да създаваме работни места, е, ефективност, да създаваме богатство за Европа. Второ, нещо, което ни е така много скъпо, това е светът на труда. Нещо, което беше пренебрегвано, тъй като светът на труда, трудовия свят, еволюира през последните години в много отношения. Условията на труда и здравето на работещите. Европа тук винаги е била пионер. Именно тук се изграждаха социалните изисквания, защитата, примерно, на здравето на миньорите, на металурзите, на други работници. Това беше началото. Но абсолютно не е правилно да изоставяме тази работа. Трябва заключение да се продължи да се работи за условията на труд и здравето на работниците, тъй като това е особено важно. Защо смятаме това за важно? Разбира се, първо по хуманни съображения, но също и по економически причини. Е, защото днес, е, когато казваме и мисля, че това е съвсем нормално, че хората трябва да останат е, по-дълго да работят по-дълго време, и това може да стане само ако има достатъчно добри условия на труд, сигурност и а, достатъчно добро здраве на работещите. А това значи да инвестираме в, в, в една рентабилност, не само човешка, но и економическа. И затова съветът, надявам се, ще приеме заключение. Не мога предварително да кажа, но поне ще предложа да се направят необходимите стъпки по този въпрос също. Втория въпрос, който ми се изглежда особено важен, след като се има предвид е, радикалната промена настъпила в света на труда, това е всичко, което се отнася до цифровата економика. Мисля, че все още не сме като че ли ясно осъзнали огромните промени, които са в ход и които много все по-бързо се развиват, ускоряват се. Например, 40% от съществуващите работни места в момента ще бъдат или изцяло преобразени, или ще изчезнат. Тоест, настъпва една промяна и в, на пазара на труда, и в целия свят на труда. Тази промяна е наред това много бърза. Както вече съм го казвал нееднократно, от 6 години съм министър и е, е, трябва да кажа, че обсъждали сме този проблем, който засяга Европа. Не ще засегне, който и е засяга в момента. Засяга промишлеността, услугите, е, отрасли, сектори като медицината, болниците, но все още не сме обсъдили въпроса какво това значи за отделните сектори, какво значи за заетостта в тях, как да реагираме, как да създаваме нови работни места. Аз не съм технопесимист, по-скоро съм оптимист, но при условие, че имаме, намерим отговори на трудните въпроси, пред които сме изправени. И за това искам а, тук Европейския парламент да го призова да се заеме с тези въпроси, а, за да може да се свържат така наречените заинтересовани страни, представители на промишлеността, на профсъюзите, на потребителите, на парламентаристите, в съберат в Люксембург през ноември, за да може да анализираме последиците върху пазара на труда на цифровата революция. И не става дума само да говорим за вътрешния цифров пазар. Не е достатъчно да говорим, че ще инвестираме еди колко си милиарда в инфраструктура. Най-важното е да подготвяме, да образоваме раб, раб, онези, които ще управляват тази нова система, да ги подготвяме за този, този нов цифров свят. И мисля, че сме изправени пред огромно предизвикателство тук. Европа трябва да насочи инвестициите си, целенасочено да ги а, а, влага именно а, в знанията и в подготовката на тези хора. И а, това е идея, която Китски беше идея на Лисабонската стратегия, която бе за жалост изоставена. Това е предизвикателството на обществото на знанието. Абсолютно необходимо е тази идея да бъде съживена. И последното, което искам да спомена, тъй като мисля, че вече доста време говорих, това е, както споменахте, господин председател, това е социалната и солидарна економика. Да, председателството ще иска да даде нов класък на социалната и солидарна економика. Имам контакти с економическия и социален комитет. И трябва да кажа, че економиката в Испания, в Италия и другаде, е, разбира се, социалната економика, ще кажа в скоби, не е решение на нашия проблем, няма да реши проблема на безработицата, но тя може да допренесе за намирането на решения. Това е друга форма на економика, економика, която е гъвкава, устойчива по отношение на заетостта, по отношение на условията на труд. И ние искаме да дадем нов класък на този сектор и затова благодаря на Европейският парламент за това, че той включи този, именно тази част а, в пакета, инвестиционния пакет на комисията. По искане на парламента беше, бяха включени тези въпроси. След конференцията в Фрасбург, след инициативите на Мишел Барние, на когото трябва да отдадем дължимото, ето това е, което сега трябва да направим. Няма да споменавам двата триалога. Вие сигурно знаете, че още в началото на тристранните разговори това, което се прави по е, е, програма ИЖИ, а също така и триалога във въпроса за не необявеният, необявеният труд. Но, е, е, е, значи, трябва да се и срещу дългосрочната безработица, тъй като хората, които дългосрочно не участват в, на пазара на труда, трябва да бъдат мобилизирани, защото колкото по-дълго не работят, толкова намаляват, пропорционално намаляват шансовете им да си намерят работа. Това се отнася особено за по-възрастните, пък и за най-младите. И във връзка с това, което наблюдаваме в Гърция. Защото имаме имаме цяло поколение, където има хора, които вече едва ли се намерят работа, тъй като още от как са завършили образованието си, как са напуснали училище, никога не са работили и за тях ще бъде много трудно да си намерят подходяща работа. Ето накратко Значи, нов тласък да се даде на политиката за преодоляване на, дет, на зет, младежката безработица. Но ми се струва, че Европа трябва да гледа и малко по-далеч. ние имаме много проблеми, но проблемите на нашите съседи са и наши проблеми. Ако Магреб е в криза, ако младежите в Магреба нямат работа и имат избор или да станат терористи било при тях, било да стават нелегални иммигранти, това влияе върху Европа и затова трябва да действаме и по тези въпроси. Затова утре ще поканят трима министри на труда от Магреба на една неформална среща, за да помислим какво можем да направим заедно, как може да помогнем на професионалното образование, как може да помогнем на младите, които нямат квалификация или имат недостатъчна квалификация, да намерят работа, работни места, които ги чакат. И това е друго предизвикателство, което стои пред нас. С това ще приключаме. Благодаря. Благодаря, господин министр. Почти се вместихте във времето за изказване. Мисля, че ще се справим. Сега ще дам думата на координаторите от името на НП Данута Язовлецка. Благодаря, господин председател. От името на Европейската народна партия казвам добре дошъл на господин министъра и му благодаря за неговото представене на социалната политика на Люксембургското а, председателство. Социалната политика е много важна за моята политическа група и приветствам фактът, че а, Люксембургското председателство я включва сред своите приоритети. Ролята на в економическото управление – е нещо, което е, нашата комисия е, отдавна чака. Е, има много нередности на пазара на труда, които се задълбочиха от кризата и на место да бъдат премахнати, виждаме, че те, както казах, се задълбочават. Говорим за здрава економика, за стабилна заетост, за безопасни и здравословни условия на труд, за умения и професионална подготовка. Всичко това е част от пазара на труда и неговото социално измерение. Прав сте, господин министр, че младите трябва по, да имат по-голяма възможност да си намерят работа. Защото сега някои от мерките са така временно запушване на дупките. Прав сте, че Европейският парламент е много активен, опитва се да подобри условията на пазара на труда, да направи необходимото за подобряване на условията на труда. Имаме предложение по отношение на инвестирането в човешка капитал и в социални мерки. Надявам се, че под Люксембургското председателство съветът ще тръгне също по този път и ще направи повече за повишаване качеството на европейският пазар на труда. Гледаме а, с, а, да, гледаме с по-голям оптимизъм към бъдещето на Европейския съюз това отношение. Благодаря. Благодаря. Групата на социалистите. Благодаря, господин министър. Радвам се, че Люксембургското председателство иска Европа да заслужи социален рейтинг 3А. Слушайки изказването ви, Наистина бях изпълнена с надежда, тъй като сега е крайно време Европа да започне да работи по изпълнението на една социална програма. Крайно време е да се възстановим равенството в обществото. Като се има предвид какво се случва в Гърция, мисля, че трябва да привлечем гражданите на своя страна не само чрез структурни реформи, но чрез реформи, които наистина са от полза за тях. Люксембургското председателство може да постигне успех в този труден за Европа момент, единствено ако внесе своя принос за установяването на една убедителна и координирана европейска социална политика. Основен ваш приоритет трябва да е борбата срещу безработицата, най-вече срещу младежката и дългосрочната безработица на преден план трябва да излезе също така и социалната закрила. Радвам се, че говорихте за охраната на труда и здравеопазването. Понякога от съображения за конкурентоспособност тези области се пренебрегват, от което обаче в дългосрочен план проистичат високи разходи за обществото. Що се отнася до цифровизацията, ще трябва да откликнем не само на променените потребности в образованието, ще трябва да се изправим и пред съвременните предизвикателства в обществото. По пакета за мобилността, мисля, че трябва да подпомогнете комисията при решаването на проблемите по места в държавите членки. Така ще постигнете наистина голям успех като председателство. Благодаря от името на Екаре Антея Макинтайр. Thank you very much, Mr. President. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр, за това, че ни представихте плановете на Люксембургското председателство. Независимо от това, коя политическа група представляваме, всички е, сме съгласни, че трябва да направим каквото е по силите ни за намаляване на младежката безработица Разбира се, има разлики между страните членки, има различни мнения за това как трябва да подходим към решаването на този въпрос, но всички желаем да има по-голяма заетост на младите. Съгласна съм и с това, което казахте за цифровата економика и възможностите, които тя разкрива. Съвсем правилно посочихте несъответствието между уменията. Има работа, обаче няма достатъчно хора, които да заемат тези работни места, които имат необходимите умения. Това, което от известно време особено ме занимава, това е въпросът за по-доброто регулиране. И много се радвам да чуят това, което ни казахте за нуждата от по-добро регулиране, от намаляване на прекомерната администрация, бюрократичния подход, е, създаването на работни места. Много говориха за значението на безопасността и здравословните условия на труд. Но според мен там е също необходимо да намалим сложността на законодателството. Като намалим бюрокрацията, намаляването на бюрокрация в никакъв случай не значи да намаляваме нивото на защитата на работниците. Так му напротив. И мисля, че е много важно да се признае, че новите работни места, които се създават, идват преди всичко от малките предприятия. Е, предприятия, които особено, са особено затруднени да попълват формулярите, които се изискват от тях. И господин Тимерманс също говореше за по-добро регулиране. И как ще измерим какво сме постиг, постигнатото? Чрез отношението на малките и средни предприятия. Дали им е по-лесно да си вършат работата? Говорим за институционни споразумения и нещо, на което аз особено държа е да правим повече за оценка на въздействието от нашите, на нашите законодателни актове. Да видим дали това, което сме имали намерение да направим, всъщност е постигнато. Кои закони и кои законодателни актове са а, ефективни и кои не. Бих искал да чуя какво мислите по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Ако се изказвате малко повече от две минути, няма проблем. Но ако много си надвишавате времето, ще има проблем. Благодаря ви, Мариан Харкин. Благодаря. Добре дошъл, господин министър. Говорихте за това, че в европейския проект трябва да се възстанови социалното измерение. Много ме зарадва този ваш коментар. По време на миналия парламентарен мандат бяха внесени немалко законодателни предложения от комисията, за които държавите членки ни вдигнаха жълт картон. Националните парламенти заявиха, че става дума за области, които следва да се уреждат изключително и само от държавите членки и че Европейският съюз не разполага с компетенции. Смятате ли, че Комисията ще подкрепя вашите предложения. Говорихте за достойни условия на труд. Мисля, че всеки един от нас би застанал зад вас в това отношение. Същевременно говорихте и за структурни реформи. Какви структурни реформи би следвало да се проведат според вас, за да се гарантират достойни условия на труд? Съвсем правилно казахте, че младежката гаранция няма пряко да допринесе за разкриването на работни места. Тя може да помогне на младите хора да си намерят работа, като развият определени умения, например. Имате ли някакви предложения във връзка с предприемачеството създаването на подходяща среда за малките и средни предприятия. В Европейския съюз има работни места. Порталът EURES може да помогне на гражданите да си намерят работа, да се възползват от правото си на мобилност. Казахте, че ако не се погрижим за пазара на труда, той няма сам да се погрижи за себе си. Но как да гарантираме достойни условия на труд. Пакетът за мобилността е важен в много отношения, включително и в политическо. Каква е вашата позиция? Благодаря от името на Обединената левица колегата Сикилиотис. Благодаря. Приветствам с добре дошъл нашия приятел господин Шмидт. Добре дошъл на заседанието на комисията ни от името на нашата група. Знам от опит, че за една малка страна е много трудно да реализирам мащабни планове да постигне впечатляващи успехи в рамките на председателството си. Въпреки това ви желая успех. Говорихте за политиката в областта на заетостта. Според мен не бивам да се ограничаваме в мащаба на действията си. Трябва да обърнем внимание на конкурентоспособността и мобилността, но и на други възможности за борба срещу безработицата, на други възможности за създаването на достойни условия на труд. Напоследък много често говорим за конкурентоспособността, но ако се стремим само към конкурентоспособност, това може да доведе до намаляване на размера на трудовото възнаграждение, до понижаване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд. Може да се стигне и до разпад в отношенията работници и работодатели. Може да бъдат подкопани права, за които работниците в Европа са се борили в продължение на десетилетия може да се стигне до условия на труд, които би трябвало отдавна да сме загърбили. Няколко думи за строгата бюджетна дисциплина и разпада на социалната държава. Ще трябва да разгледаме и възможността за социални показатели. Настояваше се за такива показатели в рамките на европейското полугодие, но те не прераснаха в конкретни политики. Всъщност социалните показатели не бяха използвани от държавите членки по време на кризата. През изминалите няколко седмици на Гърция бе поставен ултиматум и като че ли подобни ултиматуми са по-скоро правило, а не изключение. Надявам се, че Люксембургското председателство ще постигне промени в областта на заетостта, че ще гарантира правата на работниците и здравословни и безопасни условия на труд. Това трябва да са приоритетите на вашето председателство. Ще видим доколко ще работите за тях. Председателят нито един от вас до момента не успя да се вмести в рамките на две минути. Да видим дали ще успее Джин Ламбърт от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Според мен, Люксембургското председателство ще изиграе много важна роля в опита си да убеди немалко хора тук в парламента и в Европа, че социална Европа все още е жива. Какви са плановете ви за взаимодействие с други министри, например с министрите на економиката? Как ще ги убедите в полезността на инвестициите в социалното измерение? Вие самият говорихте за това колко са важни здравословните и безопасни условия на труд, Говорихте за действията, които трябва да се предприемат в тази област. Ще си взаимодействате ли тук с други министри, като например министрите на економиката или на здравеопазването? Нека те престанат да гледат на тази област само като на източник на разходи. Нека започнат да гледат на нея и като на възможност за инвестиции. Говорихте и за цифровата економика и прехода, свързан с нея. По време на миналата пленарна сесия гласувахме по един доклад за друга област, от която могат да проистекат големи промени, а именно екологосъобразната економика. Знаем, че тя може да стимулира заетостта, както и развиването на умения. Какво смятате да предприемете, така че да постигнем напредък както по зелената, така и по циркулярна, кръговата економика? Нашата група би приветствала една инициатива за взаимодействие с правителствата на страните от Магреба в областта на заетостта. От една такава инициатива могат да протекат много значими, проистекат много значими последици. Благодаря от името на СПД Лаура Аджея. Благодаря, господин председателю. настоящето люксембургско председателство среща нашата подкрепа, господин Шмидт. Вие казахте, че Европа излиза от кризата. Изобщо не съм съгласна. Заседнали сме, затикли сме в кризата и социалните последствия са все по-осезателни ежедневно. 25 милиона безработни, между тях 5 милиона младежи. Тези цифри сами по себе си казват всичко. Е, можем да говорим и за абсолютната бедност, можем да говорим за нови болести сред децата, особено в Гърция, но и на много други места е, недохранване, заболяване от рахит, други болести, за които се смяташе, че са изкоренени преди столетие. Те се завръщат отново. Кризата ни обгръща от всякъде. Можем да говорим за социалните измерения, но вие говорите за структурни реформи. За какви инвестиции да говорим? когато държавите се поискат да да хвърлят своя държавен дълг от 3% как да, да осъществим тези инвестиции, без да поемаме нови задължения, които може би крият шансове. Би било важно предприятията да могат да поемат задължения. В противен случай няма да има възможност за инвестиции и няма да можем да защитим тази сфера. Говорим за публични инвестиции, образование, подготовка подготовка на младите. Да, чудесно, но после на къде? ако няма търсене, няма и нужда от стоки, нови, нова заетост, социална економика, зелена економика, но първо трябва да създадем заетост за младите. Младежката гаранция, това е стабилизиращ е, е, ефект срещу ефектите, срещу кризата, но това не е панацея борбата с младежката безработица не може да се осъществи само по линия на гаранцията за младеща. Нуждаем се от внимателно следене на осъществяването на проектите в държавите членки. В противен случай до никъде няма да стигнем. Сега, господин, е, сега Доминик Марта за ЕНФ. Благодаря, господин председател. Внимателно изслушах вашето встъпление. Първо, защото Както вие ясно казахте, че сте готов да действате толкова с по-добре. От друга страна, вие говорихте за безработицата в Европа и посочихте те е, определени сфери, да речем е, е, въглища и стомана, Монтан Униона, но това вече не съществува, да речем, във Франция. Говорите за социалното измерение, за труда и за социалната ангажираност. Социалният момент е свързан с младежката заетост и вие говорите за макроекономически и ам, а, структурни реформи. Аз мисля точно обратното. Мисля, че Европа трябва да се, да не се опитва да наскача сама себе си. Европа трябва да споделя богатството, меда и млякото, така да се каже, а напоследък споделяме единствено ограничение и бедност и то по един трагичен начин. Условията на труд, втория момент, безопасност на труда, плюс цифровизацията. Нека да не не се залагаме, господин министр. Е, е, Трябва, намалете товара, намалете данъците, намалете бюрокрацията. Това е начина. Говорим за социална и солидарна економика. Всички ни говорят едно и също се се повтаря, но е, какво е тази економика? Това е да, да управляваме провала, провала на Европа, още повече, че не се, нещата не се насочват към корените на това явление, а глобализацията е, младите имат затруднени. Вие предлагате решение да се обучат младежи от Магреба. Не, но експо, не говорите за Гърция, не говорите за ТИТИП. Господин е, министр, прощавайте, но нищо ново под слънцето европейско не чуваме от вас и не очакваме. Председателят, благодаря, господин министър. Нарич, говориме и за подтона. Господин министър, заповядайте, имате думата за отговор. Благодаря, господин председателю. Е, първо искам да кажа за ролята на съвета ЕПСКО. Истина трябва да разширим тази роля в рамките на управлението. Не бива е, да позволяваме един единствен съвет на министрите да монополизира управлението на Европейския съюз. Трябва да положим усилия да действаме така, че да постигнем баланс е, в управлението, включително и социалния аспект. Мисля, че това е важно и аз се надявам се по време на нашето председателство да насочим общественото внимание и да се действа в тази посока. Що се отнася до човешкия капитал, за мен това е един основен елемент и не съм съгласен, че само предприятията и фирмите управляват това. Не. Трябва да създадем благоприятни условия. И ако днес в Европа е, има множество незаети работни места и още милиони хора които са безработни, очевидно трябва да потърсим по-лунтаристична политика за по-добра организация на всичко това. Разбира се, съгласен съм с казаното. Трябва да подобрим начина на действие на трудовия пазар и европейски и национален, да търсим европейско измерение на пазара на труда, както в Говорихме вече в първия кръг от тристранни преговори за ЕОРЕС, трябва да подобрим европейското действие на пазара на труда, но това означава правила и тяхното зачитане. Правила, които са свързани, е, може би не го казах достатъчно ясно в началото, но трябва да приложим на практика директивата за изпълнение на директивата за командированите работници и да позволим на държавите да упражнява необходимия контрол. Не е приемливо това, което комисията прави от време на време, пък и доста често да казва на държавите членки, е, е, как да осъществяват е, нещата, защото когато няма контрол, понякога ние наистина ставаме свидетели на скандални случаи във връзка с командированите работници. Ето, говорим за мобилност. Ние няма да можем да се заемем с досието за мобилността, но то е везде също. То присъства в командироването, то присъства в платформата за незаконния или недеклариран труд. Мисля, че Европа трябва да действа, борейки се срещу социалния дъмпинг. Именно борбата ни срещу до социалния дъмпинг ще ни позволи позволи, бих казал, да въведем по-голяма мобилност. Не се ли преборим с социалния дъмпинг, тази мобилност ще бъде поставена под заплаха и то за всички. Така че нещата са изключително тясно свързани. Чуха се тук изказвания, извинявайте, госпожо, не ви виждам, прощавайте. Макентайр, да а, че, че младежката заетост е изключително важна. И аз поделям казаното от вас по повод цифровата економика и за липсата на необходими умения. И аз мисля, че трябва да направим нещо в европейския контекст за младите предприемачи. Не просто самонаети лица. Каза го съвсем ясно. Истински предприемачи, бизнесмени. Имаме добри програми, които бяха разработени специално от Европейската инвестиционна банка, за да се намерят възможности за млади хора да създадат собствен бизнес като казва младежката гаранция нещо хубаво, но трябва да идем по-нататък. Имам предвид да насърчим създаването на работни места, а това означава нови фирми, нови компании, понякога и от страна на млади хора, които по този начин създават и работни места. За по-доброто е, регулиране. Тук бих проявил известна предпазливост. Това не, не може да се приема, че това означава ние да премахнем разпоредбите в социалното, екологичната и други област. Но несъмнено те вече, ако те вече не отговарят на действителните обстоятелства, трябва да ги е, променим, да ги преразгледаме, но едновременно с това се нуждаем от добре действащ вътрешен пазар. Но за да имаме това, се нуждаем от е, уредба. Ако не, какво ще имаме? Нелоялна конкуренция, защото социалният дъмпинг е социално погледнато ужасен, но той е ужасен, защото е едно отваряне на вратата към нелоялната конкуренция. Защото ако една фирма работи по всички стандарти и друга, която не нарушава правилата, това е абсолютно нелоялна конкуренция между двете фирми. Така че ние трябва да гарантираме, че вътрешния пазар работи в това отношение. Оценка на въздействието. Добре, съгласен съм. В политиката винаги се нуждаем от оценка на въздействието. но това което казах на Комисията по конституционни въпроси, оценката на въздействието, да, комисията ще го прави, но това не замества политическите решения. оценката на въздействието има място и в законодателния процес, но не замества решенията на вас в парламента или на комисията. Всеки трябва да поеме своите отговорности и да ги изпълнява. Е, е, зелени или екологично ориентирани работни места. Да, напълно съм съгласен. Е, това е огромно предизвикателство е, например, промените в климата, но това е колкото предизвикателство, толкова и възможност, ако се възползваме правилно от нея. Можем да го превърнем в истинска възможност. Субсидиарността. Да, наистина е, има жълти и червени картони по някои конкретни предложения, свързани е, с доклада на Марио Монти в, в, и всички негови аспекти. Субсидиарността трябва да се прилага и в социалната област, защото поначало социалните правомощия са национални правомощия, но трябва да гарантираме, че когато има преплитане между други политики и социалната сфера, да, да казваме бюджетна политика, всички се подчиняват. Социалната политика, тя си е ваша работа, въпреки че бюджетната политика има пряко отражение върху нея. И това понякога налага промени на националното законодателство на държавите членки поради други такива фактори. Така че трябва да намерим подходящото равновесие. Да, ще бъде трудно начинание, трудно ще бъде да убедим всеки го, че се нуждаем от повече социалност и че се нуждаем от реформи на формите за социална закрила. Но аз не съм от хората, които смятат, че социалния модел е изживял дните си. Е, говорим за 40% от социални разходи, какво ли още. Не, това може да бъде голяма сила за Европа. Нашата социална, ем, нашия социален модел е, води до едно еднородно общество, единно, единен съюз, не общества, които се разпадат, а които са е, заедно и са единни. И в този смисъл това е отрешаващо значение. Аз напълно го подкрепям. Съгласен съм е, че работните места предполагат търсене и като гледам макроекономическата политика, мисля е ясно какво каза. Социалните показатели, да, въвеждаме тук е, е, ще отдам дължимото на хората, които поставиха въпросите. Те малко минаха на заден план, но сега ще излязат отново на дневен ред. Но не е въпросът само да имаме социални показатели, а какво правим с тях. Тях това са статистически данни, ние трябва да ги използваме, за да налагаме определени политики, защото в противен случай това не е кой знае колко а, полезно. Мисля, че в общи линии отговорих на въпросите. Не исках да говоря за кризата, но ще кажа все пак една дума. Не за, не за, безработицата е неприемлива, целта трябва да бъде растеж, защото няма да излезем от тази гри, криза, ако Гърция и други засегнати страни не отбележат растеж. Инвестиции и тласък на растежа. Това е от което се нуждаем, а не някакви други подходи, които няма да доведат до резултат. Председателят благодаря господин министър. Пристъпваме към третия кръг. Имаме 11 записвания за изказване. Да не успеем по две минути за всеки. И за да успеем с това приключваме записванията за изказване, за да имаме възможност да чуем и господин министъра. Сега Елизабет Морен Шантиен, ето имената. Е, Колегата от Тунис, Жорж Бах, Ани Сандър, Анне Иреке. Продължават имената äh, Georgi Pirinski und Maria Arena. Георги Пирински и Мария Арена, това са записалите се за изказване. Имате по две минути. ще ви прекъсвам, имайте предвид. Сега Елизабет. Министра... Благодаря, господин председател, господин министр. Благодаря, че ни представихте вашето виждане за социална Европа съгласно Люксембургското председателство. Има четири въпроса, които искам да задам, които не бяха засегнати. А, първо е, това е работата на а, младите, кохезионните фондове, социална Европа и здраве, здравословните условия на труд. Първо, значи, младите от 25 до 30 годишна възраст. Вие говорихте за, за младите между 15 и 25 годишна възраст, но имаме не по-малко между 25 и 30 годишна възраст, колкото от 15 до 25. Значи, от една страна необходимо е квалификация и от друга страна а, имаме също така и безработица на млади, които са дипломирани, дипломирани безработни. Сега искам нещо да подчертая нещо. А, за професионалната подготовка. Трябва да променим начина по който подготвяме младите. А, не става а, дума само за а, а, определени специалности, а по-скоро за създаване на умения. Знаете, че през 2020 година 15% от работните места за неквалифицирани хора ще изчезнат. И за, значи за тук възниква въпроса. Как можем а, да предвижим цялата пирамида на заетостта? Сега трето. Помогнете ни да защитим кохезионните фондове, социалните кохезионни фондове. Защото ако ние не се бяхме били, е, борили всички тук, нямаше вече да има европейски социални фондове, те ще да бъдат погълнати от, от, от е, фондовете, хозяйните фондове. И за това помогнете ни да ги защитим. И накрая. Вашето пред, люксембургско председателство ще бъде, ще предшества влизането в сила на новата директива за здравето на работниците. По-кратко, ако обичате. господин министър, очаквах с нетърпение, като съсед от бългийската провинция Люксембург, очаквах вашето председателство. Вие сте изправени пред важен, важно предизвикателство. Имате вече 12 пъти сте председателство. Не вие да самия, разбира се, вашата страна. И трябва европейските граждани да познават европейския проект. И това минава през социалното изменение. Аз ще се спра на 4 пункта. Говорихте за планът за инвестиции, и заетост. Как ще а, стимулирате възстановяването на една истинска промишлена политика в Европа? Каква, знаете проблемите на стоманодобива? А, и а, а, знаете, че е необходима една работи група а, на високо равнище по проблемите на стоманодобива. Знаете, успеха на програмата Еребус – Еразмус. Не може ли да, да имаме професионален Еразмус, Еразум, който според нас е необходим, когато става дума за квалификация? Сега, по отношение на сигурността, вие казахте нещо, което нямаше как да ни го кажете. По-добре, по-добри закони са ни необходими. Но а, това не трябва да става а, за сметка на демокра... социалната демокрация за сметка на здравето на работниците. И накрая, нищо не може да се постигне без социален диалог. Знаеме, от години социалният диалог е на най-низкото възможно равнище. Е, трябва той да бъде възстановен на истинското си място, което заслужава, за да може да се даде възможност да се постигнат конкретни а, споразумения, които след това да се прилагат. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Трябва да кажа, че а, бях удовлетворена от а, вашите уводни думи по редица въпроси. Малко ме поуспокоихте, след като прекарах вече една първа година в Европейския парламент. Е, се чудих е, как е, ще се постигне сраката цел, формулирана от Европейската комисия. Радвам се, че поемате председателството, но имам и някои въпроси. Разбирам, че в момента а, вие не казвате много, не ни казвате много за пакетът за трудовата мобилност, мобилността на работната ръка. Но този въпрос е важен, защото именно в този пакет за мобилността е свързан с възможността за а, създаване на добри работни места. Обикновено казвам, че мобилността на работната ръка също е право на работниците, обаче злоупотребата с техните права е, не е също нещо. Значи, трудно е да се борим с злоупотребите, без да нарушим правата на работниците да търсят светна работа някъде другаде. И затова искам да попитам какво ще направите на във връзка с социалният дъмпинг. Това е въпрос, който е не само нашата комисия и комисията по транспорта. Става дума за пътния транспорт, а също така и условията на труд в авиационния сектор. комисарът Булт предложи програма по този въпрос и бих искал да чуя какво мислите за социалната страна на този пакет? Благодаря, господин председател. Господин министр, добре дошъл в нашата комисия. Вие повдигнахте някои много интересни въпроси. Въпроси, които ние сме обсъждали търсим им решение. Въпросът е за безработицата, особено младежката безработица, качествената работа, също така и работата за хората с увреждания. Мислите ли, господин министр, наистина, че Европа вече излиза от кризата? Възможно ли е, наистина да постигнем Европа на демокрация, солидарност и социална справедливост? Ние се оказахме в центъра на циклона на економическата и банкова финансова криза. Платихме много висока цена. Бяха приложени към нас мерки, които влушиха положението. И други институции продължават да настояват за тяхното прилагане. Продължаваме да бъдем тикани в улица без изток, изход. Какво ще бъдат последиците за здравето, за заетостта? Всички права се потъпват, погазват от тези нови споразумения, неодавна включени. Ще има масови уволнения. Европа на солидарност. Така ли? Като че ли хората, единственото, което интересува управляващите. Това е еврото и банките, а не хората. Ние е, говорим срещу тези грешки и ще подкрепим всички усилия в полза на е, европейските граждани. Жорж Бах. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колега Никола. Първо, Нека те поздравя за амбициозните цели, които си е поставило Люксембургското председателство. Много е важно, според нас, да застанете на ясна категорична позиция по отделните теми, нещо, което направихте вие днес – Запознах се с писмото, което сте написал на Мариан Тайсен, заедно с още шестима колеги. То се отнася до директивата за командированите работници. В това писмо излагате не само отделните проблеми, предлагате и решения. Като член на комисията по транспорт, ще подема казаното от колегата Юнгериус, която говори за условията на труд в авиацията. Ще се спра върху условията на труд в шосейния транспорт. Работещите в този отрасъл попадат ли в приложното поле на директивата за командированите работници или не? Законодателното предложение за квотата за жени в управляващите органи на дружествата листвани на борсата. Комисията излезе с това предложение през 2012 година. Парламентът през 2013 застана на ясна позиция по него. Вижданията на членовете на съвета се разминават. Някои са за обща европейска нормативна уредба, други за национални такива. Смятате ли, че е възможно в рамките на вашето председателство да се постигне споразумение на ниво съвет или поне да се постигне някакъв напредък? Александър. Мерси, Благодаря, господин председател. Господин министр, искам да поздравя динамизма на люксембургското председателство. Тази сутрин в комисията по въпроса на е, промишлеността имахме възможност да разговаряме с министър-председателя. В тази комисия трябва да кажа, че вие формулирахте правилно въпросите в встъпителното си слово. как да интегрираме социалното измерение в нашата политика и как да се борим срещу безработицата. Има. вие предложихте различни възможни отговори, но има два въпроса, които според мен не бяха достатъчно засегнати. Първи се отнася до създаването на предприятия. Въпросът, който си задавам е как да се стимулира предприемаческия дух в европейското общество, защото ми се струва, че там се крият големи запаси от потенциални работни места като по този начин ще се динамизира а, а, и а, е, промишлеността в различни европейски региони. Съществуват такива възможности, но не се познават достатъчно добре. Вторият въпрос, който искам да спомена и който също сигурно ще привлече вашият интерес, тъй като сте от Люксембург. Това се отнася за трансграничната работа. Как можем а, да използваме повече възможностите на трансграничните, на районите, където е възможно да се работи, живее в една страна и да се работи в друга страна. Как може по този да реализираме възможностите, които се крият там, като намерим и равновесие, като и продолеем пречките пред този вид работа? Арне Герике. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър Шмидт, радвам се, че говорихте за социалното измерение. Загубите в социалната сфера са голяма, са голяма опасност за Европа, казахте вие. Обявявам се за социален баланс, за равнопоставеност на работното място. Можете, ако искате да отправите силно послание и към трети страни, аз съм за европейска стратегия по отношение на семейството, която да се ползва с подкрепата и на господин Юнкер. Говорихте за революционни промени. Мисля, че можете да подемете една съвършенно нова инициатива. В момента в детските градини, в детските ясли, в детските домове се върши работа, за която пари получават възпитателите, но не се предоставя заплащане на родителите за работата, която вършат. Нека им се предостави заплащане. 90% от тази сума ще остане в регионите, ще може да се използва по места и наистина ще бъде полезна там, където днес процъфтява екстремизмът. Мисля, че това може да е и решение на проблема с младежката безработица. Ще решим проблема с младежката безработица, ако децата израстват в условия на сигурност. Така те по-късно ще се реализират добре на пазара на труда. Упоменахте Испания. Испания може да ни послужи за пример. Трябва да се съсредоточаваме не само върху економически аспект. Трябва да се създават работни места, които да способстват и развитието на семейството семейството. В международен мащаб мисля, че трябва да се подкрепят семейните предприятия. Трябва в много по-голяма степен да ги подпомагаме, тъй като те са в основата на една устойчива економика. Благодаря. Мария Жоао Родригес. Бонжур, господин министр, je vous... Добър ден, господин министр. Най-сърдечно ви казвам добре дошъл. За мен не е изненада вашият ангажимент с социалното измерение на Европа. Още един път констатирам вашето желание да се издигнете на висотата на новите предизвикателства. Идвате при нас с една обещаваща програма. Е, ще използвам двете минути, с които разполагам, за да спомена един от, едно от най-страшните предизвикателства, при които е изправена Европа. А това е фактът, че има разлики не само економически, но и социални различия, които са опасни, застрашават европейския социален модел, тъй като могат да го минират. Въпросът ми е следният. Как възнамерявате да помогнете на един процес на сближаване, на конвергенция, не само економическа и социална конвергенция? като използвате така нареченото економическо управление и европейският семестър, как може да намерите ново равновесие в европейският семестър? и как може да използвате дебатите е, възоснова на доклада на петимата президенти, за да имаме една по-уравновесена Европа. Разбирам, че комисарът е, е, Тисен има намерение да работи именно по тези въпроси. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителят на Люксембургското председателство, който ни запозна с своята амбициозна програма, която съдържа много добри и силни намерения. Но когато говорим за социалното измерение, вие опирате в деликатния баланс между правомощията на Европейския съюз с една страна и правомощията на целите членки от друга. Ще бъда съвсем кратка и пряма, за да бъда ясна. Трябва да кажа, че съм напълно и съгласна с канцлерката Меркел, която каза, че Европейският съюз не трябва да се превърне в социален съюз. Във вашата програма вие подчертавате, че Люксембургското председателство ще подкрепя комисията в нейното усилие за подновяване на социалния диалог. Но в но комисията, както всички добре знаем и както многократно е казвано, комисията много ясно а, заяви, че е за минимална заплата за Европа, нещо, което ще противоречи на социалния диалог в някои страни членки, където имаме система за колективни включване на колективни трудови договори. Въпросът ми е, господин министр, как възнамерявате да подходите към намирането на равновесието между тези две неща, че европейската минимална заплата да не ограничи възможностите за колективно трудово договаряне и социален диалог. Георги Пирински. Благодаря, господин председател, господин министр, добре дошъл. Три неща ще кажа накратко. Първо, ще продължи въпроса на Мария Жуала за за специфичните конкретни препоръки за страните. Ще включите ли социалните показатели като интегрален критерий за цялостната оценка в прегледа на растежа и в препоръките към отделните страни, защото иначе те ще бъдат само референтни показатели. Бихте ли възприели е, преоценка на е, целият е, шаблон, по който се прави се правят тази оценка. Второ, през втората половина на годината комисията трябва да излезе с оценка на изпълнението на стратегията и както знаете, предварителните резултати показват, че се отдалечаваме от целите и това е свързано с въпроса на Мария Жуао как ще е, наберем инерция, за да се върнем към една е, свързана цялостна е, стратегия. Защото ако прочетем какво съдържа трети член на договора, той казва, че Европейският съюз трябва да работи за пълно заето си социално благополучие. Въпросът ми, третия въпрос се отнася за социалния дъмпинг. Това е много опасно понятие, е, което може да, да ни създаде големи проблеми. Трябва добре да съзнаваме това. И за това как смятате да подходите към този въпрос? Първо, като въведете, създадете правила и второ, а, а, се борите за една по-сплотена Европа и за преодоляване на причините за а, това зло. Благодаря, господин министр. Благодаря, Никола, за поетите ангажименти. Сигурна съм, че Люксембургското председателство ще има политическата воля да свърши направен, замисленото. Два въпроса. Равенството между мъжете и жените и въпроса за социалния дъмпинг. Говориме за хоризонта 2020 то тогава трябва 55% от работните места да бъдат заети от жени. Искам да знам какво смятате, какъв е приоритетът за постигането на равенство между мъжете и жените. Става дума за законодателно равенство, за, става дума за от, от майчинството и какъв е ангажимента на съвета по въпроса за отпуск по майчинство, отпуск по бащинство, трябва да има разпределение на ролите, равно, равно разпределение между мъжете и жените и това е свързано с отпуска по майчинство или бащинство. Също така и трябва да се вземат предвид економическите и финансови а, измерения. А, социалните инвестиции и възможността да се а, подобри грижата за най-малките деца. Втория въпрос е дъмпинга, както казах. Вие казахте, че по-добре трябва да се използва директивата за командированите работници. Според мен тази директива от право на работниците се превърна в средство за атакуване на правата на работниците. И затова трябва наново да се върнем към въпроса, към защитата на работниците, правото на работа, защото ние защитаваме мобилността на работната ръка, но не за сметка на правата на работниците. Трябва, значи, да се борим срещу фирмите, които използват директивата, за да командироват работници, с което е, постигат само своите цели и вредят на техните интереси. Благодаря много на всички изказали се. Господин министър, а, мисля, че достатъчно въпроси се зададоха за 6-месечната ви програма. А, дори председателството на съвета на Европейския съюз не може да сътвори чудеса, пък те не са истински 6 месеца. Важното е да подадем политически сигнали. Това е, струва ми се, важното. Да поставим на дневен ред редица въпроси. Мина вече доста време, в което социално елемента, социалния компонент беше натикан въгъла. Сега е време отново да застане в центъра на политическия ни дебат. Накратко ще отговоря на някои въпроси за младежите. Да, разбира се, не бива да ги забравяме. Хората на 20 и няколко години мисли се как да се разшири гаранцията за младите. Да, хората, които завършват, излизат на пазара на труда, трябва да поемат работа, така че не може да, така, да поставим бариера на 25 годишна възраст като граница. Много е важно да привлечем тези образовани млади хора, които имат економически затруднения за, за нашата кауза. По въпроса за обучението и подготовката тук, акцента не е вече документа, не е дипломата. Тук са уменията, знанията и, и в някои страни има система на образование. Не ги познавам всички, познавам някои образователни системи, като общо взето Министерство на труда винаги тога поставя по-слаба позиция по Министерство на образование образованието. Абсолютно важно е да работим за изграждане на умения. И когато говорим за структурна реформа, говорихте тук да посоча пример за структурна реформа. Да, ето ще кажа, трябва да работим за нашите образователни системи, които не искам да обобщавам, не познавам всички, е, които е, куцат след економическото развитие след разви, развитието на професиите. Европа няма да диктува, но ще помогне. Ние сме страни, които работим за не аз като казвам, ние ще работим с съседите ни от юг. Това имам предвид. И е изключително важно. Да, прави сте да казвате, че заедостта, работите с слаба квалификация ще изчезват като работни места. Да, тук трябва да гарантираме, че младите ще имат достъп до образование и в скоби, господин председателю, това е сериозен проблем е, с голям интерес и служа казаното в от е, е, неравнопоставеност бюджета е, е в разрез с е, растежа, защото това са бариерите, които пречат на младите хора да получат добро образование, бедността, неравнопоставеното положение. Това, за съжаление, са и наследените губи, с които ние трябва да се справим. Е, по въпроса за кохезионния фонд, да, мисля, че сега имаме постигана съгласуваност до 19-та година. Този фонд ще играе важна роля и тук е важно да го използваме разумно, полезно, интелигентно, целенасочено да не се заплитаме в прекомерна бюрокрация, защото това също може да се случи. За директивата за електромагнитните полета и охраната на труда. Тук ще трябва да попрегледам досиетата и обещавам, но мисля, че тази директива вече е прията, нали не бъркам? но трябва да се да влезе в сила от 1 юли 2016 година. Аз отговарям за приложението в моята страна. Е, комисията, а след това и съда са тези, които ще бдят, защото всички държави членки да транспонират и прилагат тази директива. А иначе съм съгласен, трябва да се спази и срока. Е, Заказаното по индустриалните въпроси, аз не съм министър на економиката и промишлеността, но съм напълно съгласен. Е, аз мисля, че това, което който трябва да направим, да мислим за конкурентоспособност. Няма сектори, които са в разпад и които са обречени. Просто има технологии, които са остарели а когато технологиите са остарели, е, застрашена е цялата дейност. Така че ние трябва да търсим ефективни технологии, които ще ни дадат възможно да отбележим резултат. За мобилността. И тук се го стана дума за Еразмус на професионално ниво. Утре ще говорим по този въпрос. Фундацията на Жак Делор ни отправи едно предложение, което ние ще разгледаме. Утре ще разгледаме в, с колегите от ЕПСКО, неофициалния съвет и след това комисията. ние сме, разбира се, като председателство можем да изведем някои идеи, инициативи, предложения но това е наистина една много добра посока, която трябва да следваме и в контекста на образованието, дуалната система, дуалното обучение, да потърсим най-добрите решения. Това, което предлага Фундацията на Жак Делор е един разумен баланс между обучението и социалната страна, защото това дава възможност на млади хора да пътуват в други страни и да се учат, защото не можем да доведем младите хора от Гърция, от Испания, какво да им кажем, вървете да си търсите късмета на север, а с какво тогава ще се възстанови гръцката економика. Важното е да образоваме младите, да им дадем нови възможности за труд, за обучение и да заложим на това. За социалния диалог, да. Не е никак лесно, защото, нали, любовта иска двама, но ние все пак много държим на този, на социалния диалог. Смятаме, че трябва да преструктурираме някой момент въпроса на тристранните преговори, за да бъдем по-целенасочени към въпросите. И аз не, не се отказвам от мечтите, защото не мога да си представя, че социалните партньори ще решат бързо да възприемат инициатива, да работим за младежите, да им създадем възможност да освоя, обучават по занаят в Европа, защото когато има програма предложена от е, фундацията на Жак Делор, единствения начин е партньорите да участват. Е, за социалния дъмпинг, да, има някои браншове, които са особено уязвими, строителството, е, виждате какво, какво имаме в директивата. Сега, ако прилагаме правилно, аз не съм такъв песимист, но трябва да постигнем баланс между свободното движение и е, достойно заплащане нима. Един български работник е, няма правото да получи недискриминационно е, възнаграждение. Той има право на същите, същата безопасност на труда, същата сигурност, същото заплашване, работейки във Франция. За транспорта. Моя колега, министър на транспорта, работи работим ръка за ръка със своите колеги е, по този въпрос. Очаква среща с вас в парламента. По въпроса за уменията, компетентността. Да, обучението е национален въпрос, но както някой каза, ние и в договорите сме записали нещо основно. Ние сме е, съюз на, своб... на социалната пазарна економика социална преди пазарна. Така че всичко това се крие нещо важно. Пазара и социалното върват заедно. Не можем да кажем, ние искаме европейски пазар с социалното, оправяйте се. Има много неща, които се правят и ще се правят на национално ниво, но аз ще повторя, когато има бюджетна и друга политика, която до голяма степен е под влиянието на европейските решения, политика със съответно отражение върху социалната система, върху социалната защита, така че не може да кажем какво ще правим с социалните показатели. Ще кажа, ох, ох, колко е страшно, колко е лошо. Трябва да действаме, да изготвим препоръки и в рамките на европейския семестър да включим и цяло социалното измерение включително и в препоръките. За минималната заплата. Аз не съм напълно съгласен, нито не съгласен с казаното. Не ни е проблема, най-сериозният проблем, минималната заплата в някои страни, да, в някои не. Но аз мисля, че ако в една държава Минималната заплата е договорена между социалните партньори. Доколкото чувам, комисията залага на, този, на тази линия на поведение. А ако има социално съгласие, нека се обсъжда този въпрос. Ако това обхваща цялата економика, ако това дава сигурност. Защо Европа да диктува а, за, на за, законодателя и да определя, определя минимална заплата? Ако миним минималната заплата не в една страна не покрива повече от 60-65% от трудовия пазар. Тогава трябва да се помислим. Но ако нещата са както трябва, нека да дадем свобода на социалните партньори да се занимават с този въпрос. За стратегията Европа 2020. Да, разбира се, нека не се отдаваме на иллюзии ние а, е, а, е, имаме много сериозни затруднения. Кризата, кризата мина. Първо имаме тези цели, но трябва да си да се здобием и със средства, за да постигнем тези цели. И тук съм напълно съгласен с вас, че се дружаем от нова стратегия разближаване. И вие и Мария казаха, това, което е тревожно е разнородността на съвета, различието. И тези различия се задълбочават. И в края на краищата Европа европейския проект позволява не на по-слабия да дърпа по-силния надолу, а обратно. Така че аз мисля, че трябва да заложим на изравняването. Има страни, които са по-напред от други, но ще пак ще кажа, инвестиции има. Е, е, е присъствието на Европа чрез кохезионния фонд. Не става дума само за вътрешния пазар, но печелившите от този вътрешен пазар са по-силните економики, така че се нуждаем от механизми за солидарност чрез Кохезионния фонд и чрез други. И накрая за жените. Да, нашето председателство много се ангажира с въпроса на равно, рав, равноправието. А, казах, утре предстои неформален съвет. Ще говорим за това какво можем да направим. А, е, това са економически, социални, но и бих казал социатични мерки. Не трябва да приемем жените да бъдат изключвани от трудовия пазар, да работят при по-неблагоприятни условия особено при по-низко заплащане. И аз мисля, че Европа е пионер в това отношение. Още в римските договори имаме такъв текст. Е, така че мисля, че тук също предстои работа, но ние трябва да работим глобално. Ние вие говорихте за примиряване на личния обществения живот. Има една дума, която изчезна от е, речника на комисията. Това са социалните инвестиции е, е, до сега обикновено останат ли пари, тя ги използвахме за това. Не, нуждаем се от един подход, който да води до социално сближаване и конкурентоспособност. Нуждаем се от е, социалните инвестиции, които трябва да се върнат в европейската програма. За командированите мисля, че бях ясен. Комисията аз не мога да се меся в работата на комисията, но имаме обещание образование, пакет за мобилността и ще видим и по въпроса за социалния дъмпинг и по другите въпроси какво ще предложат. За трансграничните райони това е нещо чудесно за нас, за страните, за всички, но зная също така има проблеми в социалната сигурност. Няма бариери, няма има затруднения, когато някой се разболее и е работил част от трудовия си стаж в друга страна. Мисля, че тук има наистина много място, за да решим тези проблеми, както и въпроса за мобилността и за възнагражденията на работещите. Мисля, че повече или друго отговорих по въпроса за политиката в областта на семейството. Ще, ще се опитаме в по бюджетна линия да, да, да помогнем, но общо взето това е национално правомощие. Всяка държава членка се взема решение по този въпрос. Председателят, господин министр, благодаря за оживената дискусия. Вие, да, показахте едно ярко присъствие, а и въпросите на колегите показват, че сме намерили много неща във вашето начинание за следващите 6 месеца ако това са жалони, които трябва да сложим, можете да разчитате на, на нас. Ние внимателно ще следим вашата работа и ви уверявам, че това не е последната ни среща. Още утре, казва господин министър, но се надявам, че към средата на 6-месечното ви председателство отново ще имаме възможност да дебатираме с вас в този в този формат за по-нататъчния ход на процесите. Ние участваме във вашата работа и вашите инициативи. Благодаря най-сърдечно а, и ви казвам лично довиждане. Утре днес бях, както чухте, много сдържан. Може би утре ще наваксам. Благодаря ви още веднъж. So, колеги, колеги. Така, уважаеми колеги, както вече стана дума, днес преди обяд ви казах, че сега ще трябва да тръгна за Люксембург, за споменатия съвет на социалните министри Не исках да се измъквам тайничко. исках на, да е, благодаря на всички е, и на колегите от секретарията да, и на преводачите да пожелая хубаво лято и до нови срещи през септември след вакансията. Okay, uh, we'll proceed... Продължаваме с точка 13 от дневния ред. Борба на млад, с младежката безработица чрез политики за развиване на умения. Е, този въпрос бе обсъждан и преди малко с е, нашия гост. Това е първото разглеждане на съответния доклад по тази тема и ще започна давайки думата на докладчика Марек Плура, НП. Благодаря, госпожо председател. Като начало бих искал да благодаря на колегите за включването на този въпрос в моите задачи, защото темата за подобряване на положението в областта на младежката заетост е много важна. Както чухме от председателя, ние вече започнахме тази дискусия в обмена на мнение с пред Люксембургското председателство и много се радвам, че председателството се работи по въпроса, надявам се на добри резултати. Въпроса за младежката безработица съставлява сериозна опасност за бъдещето на Европа. Обеден съм, че единствено добре провеждана политика с необходимите инструменти за насърчаване придобиването на умения може да бъде резултат. В проекто доклада си аз подчертавам редица фактори, които според мен са важни от гледна точка на ефективността на прилаганите политики по отношение на развиване на умения у младите хора сътрудничеството, участието, е, и партньорството са основни моменти. Нуждаем се от тясно взаимодействие между образованието и бизнеса. Самите млади хора трябва активно да бъдат привлечени е, чрез групи по интереси, представляващи младите хора, които търсят възможности да подобрят техните шансове на трудовия пазар бизнесът, започването на собствен бизнес, малките и средни предприятия са отрешаващо значение за създаване на работни места. Като позволяваме на млади, да създаваме възможности младите хора да започнат собствен бизнес, като насърчаваме собствения бизнес чрез образованието е изключително важно. Насърчаването на предприемачеството е основна задача на обществените институции и медиите. Постигнем ли това, ще дадем възможност младите хора да поемат живота и кариерата си в своите ръце. Друго предизвикателство се състои в подобраване на повишаване на уменията и ам, възможностите за започване на работа. Мисля, че в това отношение все още не се прави достатъчно и трябва да заложим на дуалната система на обучение трудов опит с високо качество и индивидуална насочен, индивидуално насочване ам, за освояване на професията. Мисля, че младежката гаранция ще е, зададе политическата рамка в това отношение. Като говорим за необходимостта да насърчим умените, нека не забравяме и други групи, не говорим само за младежите. Това е важен, важно е също така обществения и частен сектор сектор със своите кариерни центрове и всякакви други консултантски центрове да разполагат с ресурси, така че да възприемат разумен е, стратегически подход при планирането на професионалната кариера и професионалния живот на младите. Е, остарелите и твърде стриктни практики на наемане на, и назначаване на работа от страна на бизнеса само пречат на трудовия пазар. Другото са равните шансове. Искам да и равните възможности е, подкрепянето на хора в неравностойно положение, бедни семейства, живеещи в бедности, мигранти, хора с увреждания млади хора с увреждания. Всичко това ще бъде една възможност за тях да им дадем достъп до възможности за професионално разбитие, развитие и трудовия пазар. Това ще е важно за цялото общество. И още нещо. Младите хора, излизащи на трудовия пазар сега, са хора от това поколение Y. Това е поколение израсло в условията на техническата революция. Те притежават технически знания и умения, които са съвършенно различни от предходните поколения. И това е една от причините, за до сега да не бъде осъзнат напълно потенциала на новото поколение, нито използван. това трябва да инвестираме в програми, които да улеснят предприемачите, работодателите и съответните служби да осъзнаят и да стъпят на тези умения и потен... новия потенциал на това поколение ще бъде изключително благодарен на колегите направят предложения, защото бих искал този доклад да включва и опита на други членове, да бъде обогатен от тях в търсенето ни на стратегия. 8 септември е срока за изменения. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Плура. Сега минаваме веднага към докладчиците в сянка. Благодаря. Ще говоря на фински. Бих искала да благодаря на докладчика за това, че бе отложено за септември срока за внасяне на изменения. че да е жалко да трябва да бързаме да внасяме изменения през юли. В Финландия през юли всички са в отпуска. Бих искала да разговарям с докладчика, за да можем да постигнем единодушно мнение. обяснителната бележка към доклада е по-добра от самия доклад. Защото като чета този текст, оставам с странното чувство, все едно, че казваме на младите хора, че нямат никакви умения, че не умеят нищо. Обяснителната бележка не, е ясно се казва, че има 5 милиона безработни млади хора и 2 милиона свободни работни места. Е, изглежда, че, излиза, че младите хора не притежават необходимите умения. Една от причините за безработ... младежката безработица е кризата, економическата криза, която преживяваме. Мисля, че с господин Шмидт трябва да поговорим за това как да се опит... създадем места, подходящи за младите. Защото ако мислим, че младите просто нямат необходимите умения, значи да пренебрегваме безработицата сред дипломираните младежи, младежите с образование. Трябва да знаем какво да очакваме от образованието и квалификат, подготовката за трудовия живот. А трябва хората да са готови не само да работят едно нещо в едно предприятие. Те не трябва да бъдат тесни специалисти. Трябва да имат по-широка подготовка. в, в, в моята страна понякога няколко стотин, хиляда души губят работата, работата си изведнъж. Примерно, работили са в Nokia или в Microsoft и след това стават без работа. Ако те не могат да, си, направят нищо друго, как да си намерят работа другаде? Значи трябва първо по това да, за това да помислим, преди да критикуваме младите, че нямат необходимата квалификация. Мисля, че докладчикът е прав, когато говори за групите, които представляват младите. А също така и за тези, които съветват младите и им помагат да се намерят работа, те също трябва да притежават необходимите умения. Разбира се, има някои групи младежи, за които, които е по-трудно да си намерят работа и които по-трудно се интегрират пазара на труда. Според мен предприемачеството може да помогне човек да си намери сам работа за себе си. Но не разбирам как за 4-5 години може някой да се научи да бъде предприемач. Няма значение дали е, сте наед от някого или сте е, самонаед. За предприемаческия дух се формира от е, детската градина през средното училище и по-нататък. Тоест има различни начини за а, премостване на пропаста между образованието и изискванията на пазара на труда. В текста няма нищо казано за ролята на социалните партньори. Мисля, че тя трябва да бъде спомената. Особено като се има предвид това, което докладчика казва за младежката гаранция и младежката безработица и как младежката гаранция може да се използва за привличане на по-широки слоеве от обществото към усилията за преодоляване на, детка, на младежката безработица. Благодаря. Очаквам интересна дискусия и сътрудничество с докладчика. Благодаря. Сега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 Okay, but it was good. <laughs> yeah, I, yeah, yeah, I'm sure. Okay, um, donc je, je vais continuer en français. Euh, je Ще продължа на френски. И той, той ще започна отново на френски. Най-напред искам да благодаря на господин Плура за неговия доклад. Много важен, тъй като темата е много важна. Също така искам да а, ги благ, благодаря за начина по който той е подходил към а, въпроса. Имам някои малки забележки. Първо, използването на, на, на така нареченото поколение Y. Не, мисля, че този термин е а, достатъчно добре дефиниран. А, а, дали става дума за 80 или за 90 години на миналия век – Значи тази терминология ма, трябва да се дефинира по-ясно. Друго, което искам да подчертая е, мисля, че трябва да се помисли и за а, оказване на повече помощ чрез а, консултации за да могат младите да намерят, намират да им да, компетентни хора, които да ги съветват за това как да си намерят работа. Когато става дума за образованието, важно е да се подчертае значението на качествата на преподавателите. Необходими са ни компетентни преподаватели, разбира се. И от тук и значението на по-добрата подготовка на бъдещите преподаватели. Също така бих искала да препоръчам обучаваните по време на обучението да променят, могат да променят профилът на това, което учат, може в началото да са взели грешно решение, след това да искат да учат нещо друго и затова искам да препоръчам на страните членки по-голяма гъвкавост в това отношение да дават възможност на младите по време на образованието си и средното училище е, и е, в университета да променят това, е, което са започнали да учат. Сега в момента това на повече страни е забранено един път като започне човек да учи нещо, след това не може да го променя. И още нещо, което искам да спомена. То се отнася за младите хора с увреждания. Мисля, че трябва да се мисли по-скоро за тяхните способности, а не за това, което не могат да правят. Тоест не трябва да се поставя ударението върху тяхното увреждане, върху това, което те са способни да правят. Това е накратко, което искам да кажа. Искам да поздравя докладчика за добрия му доклад. Председателката. Благодаря. Алде. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя господин Плура за добре балансираният доклад, който подчертава най-важното. Доклад, в който според мен нищо не липсва. Мисля, че това, което е направил, е добре направено. Но има и някои практични, практически въпроси, които биха могли да се добавят, за да се задълбочи текста. Затова ще внеса изменения, не за да изменям нещо в доклада, а по-скоро като предложения за допълване на някои страни в доклада. Мисля, че когато се говорим за безработицата и по-специално за безработицата на младите, трябва, според мен, да не забравяме, че има три целеви групи, които се свързват с въпроса за уменията. Първо имаме младите, които учат. Които, които когато приключат образованието, ще излезат на пазара на, труд, на, пазара на труда. А, или те станат безработни. А това имаме младите, които работят. Някои са безработни, други работят, разбира се. И всяка от тези групи иска конкретен, специфичен подход. И ще кажа, че за жалост в, в някои страни, в някои части на Европа, а може би и в, в промишлените райони в Северна Европа, се наблюдава следното явление. Е, млади хора, които много са излезли от образование, напуснали образованието рано, било защото са искали по-бързо да започнат да печелят, било защото са сметнали, че могат да работят ниско квалифицирана работа и които се оказват безработни, нямат нито образ... необходимото образование, за да си намерят работа, нито каквито и да било умения и то особено в този период на криза. И това е група младежи, за които ни е необходима специална политика, както и за учещите. Трябва, значи, да се направи изследване на различните типове работа, от които обществото има нужда, за да можем да направим връзка между тези нужди и професионалното образование и подготовка. Необходимо е да се опрем на опита, който имаме и да нашите усилия да бъдат много по-ефикасни, а също така да бъдем много по-ефикасни взискателни, както към публичния сектор, така и към предприятията, към търговските дружества. Значи, преходът към активен трудов живот не трябва да се използва, за да се наемат ефтина работна ръка за няколко месеца и след това да бъдат изритвани а, младите на улицата а по-скоро да им се даде възможност да развиват уменията си, които ще им помогнат това да си намерят работа. Наред с тези групи имаме и хора, работници или пък служители, които а, имат нужда от непрекъснато образование, но са безработни. А, Безработни са, защото нямат достатъчна подготовка. Просто живота е отишъл напред, те са изостанали. И трябва да се направи нещо, за да се попълни, попълнат празнотите в тяхното образование, в тяхната професионална подготовка. Бих искал да кажа на докладчика и следното. А, значи съдбата на някои цели поколения е, е ужасна. Те бяха маргинализирани. Това са хора без надежда, без какъвто и да е човешки, без каквато и да е човешка и ресурси, и тези хора трябва да се приобщат отново към нашето общество, да бъдат извадени от изолацията и преди всичко като получат основните познания, които им липсват, макар и да са 22-23 годишни вече, примерно, за да могат да станат пълноценни граждани. Трябва да се започне с значи, пропуснатото, най-основната част от образованието, защото без това не мога, няма да могат да си намерят никога работа. Значи, трябва а, а, да използваме и еразъм, и възможности за по-голяма мобилност, и за онези работници, на чиято квалификация не отговаря на новите изисквания, а трябва да попълним празнотите, включително и езиковите познания, защото това изисква сегашния пазар на труда. Сега представете на ГУЕ. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че в доклада съдържа много важни, положителни качества, особено, е, що се отнася до партньорството между образованието и органите, които занимават с образование и с е, онези, които наемат е, младите на работа. А, искам да кажа нещо за това, което предприемачеството може да направи за намаляване на безработицата сред младите може би може да помогне, но има милиони безработни в Европа и трябва да се опитаме да стимулираме економиката и да дадем на младите умения, които ще ги направят пригодни за наемане на работа. А, а, може да се използваме опита а, на Дания в това отношение. Необходими са изследвания, за да се види какви умения са необходими, за да могат хора, младите да бъдат пригодни за заетост. Необходимо е също така да се идентифицират пунктовете, където трябва да се подобри работата. Примерно в Ирландия стъжантите е, трябва да плащат, за да могат да посещават е, технологическия институт. И много от тях отпадат от образованието и стават отново безработни. Това е необяснимо положение на нещата. там, където имаме висока безработица на, на младежка безработица до 21%, трябва да се използват възможностите на Стажанския институт. Шест 6 милиона и 600 хиляди могат да се спестят в Ирландия използването на системата на стажовете. А трябва да направи всичко възможно младите хора да имат достъп до образование, не трябва да се бъдат принудени да го плащат. Благодаря. Благодаря, Джин Ламберт от името на Зелените. Благодаря. Също искам да благодаря на докладчика за изготвения текст. Според мен той съдържа някои изключително полезни предложения и констатации. Установява се, например, че трябва да се борим срещу дискриминацията. Да вземем за пример един младеж от етническо мълцинство в Лондон с 18% по-малко вероятно е той да си намери работа в сравнение с младеж с по-различен происход. Възможностите за заетост за младите хора с увреждания също могат да представляват предизвикателство. Мисля, че в доклада ще трябва да посочим не само трудностите във връзка с това, ще трябва да очертаем и вероятни възможности за действия. Действия за достъп до обучение и за възможности за развиване на умения. Има и още нещо, което според мен често се подценява. Министърът от Люксембург също се спря върху него. Това са така наречените меки умения. Ако погледнем какви са уменията необходими на пазара в труда, на труда в момента за така нареченото поколение Y, то ще видим, че това са умения като, например, умението за взаимодействие и творческият подход. Понякога тези умения се подценяват. Има и проблем с оценяването им. Трудно е да се оценяват умения, за които хората не разполагат с сертификати. Говорихме също така и за обхвата на уменията. Миналата седмица обсъдихме доклада за екологосъобразната економика. Тогава говорихме за по-конкретни, както и за по-общи умения. Как може точно да се допуснем какви умения ще са необходими. Имаме опит от разговорите с онези, които обучават млади хора. Понякога младите хора разполагат с определена образователна степен, уменията им не отговарят на изискванията на пазара на труда. Органите на местно и регионално самоуправление трябва да си взаимодействат с образователните институции. Социалните партньори също трябва да изиграят своята роля. Радвам се също, че в доклада се поставя акцента върху трупането на опит. Всички ние познаваме млади хора, които имат определени умения, кандидатстват за работа, но нямат опит, поради което и не получават мястото. Мисля, че частта в доклада, която се отнася до трупането на опит е много добра. Можем да я подсилим малко. ще трябва да обсъдим и въпроса за инвестициите на ранен етап. Онова, което търсят работодателите днес, не може да се постигне, когато младежите вече са навършили 16 или 18 години. Трябва да се започне много по-рано. Имам предвид езиково обучение, както и развитие на умения. Затова трябва да инвестираме в развитието на децата. И един последен коментар. Немалко говорим за предприемачеството. Би трябвало обучението по предприемачество да включва и част за правата на работниците. Така потенциалните предприемачи ще знаят какво точно трябва да спазват, когато назначават свои служители. Thank you, Laura Agia from EFTD. Благодаря, Лаура Аджея от името на СПД. Благодаря. Също искам да благодаря на нашия колега за отлично свършената работа. С удоволствие ще работя заедно с него. Ще направя няколко основни, според мен, бележки когато говорим за ролята на обучението и образованието за оформянето на младите хора, така че те да знаят с какво искат да се занимават като възрастни, да вземат бъдещето си в свои ръце, то ще трябва да знаем, че младите хора трябва да имат свободен достъп до безплатно и добро образование. Трябва да им предоставим добри възможности за образование, за развиване на необходимите умения. Така, като възрастни, те ще могат да реализират мечтите си. Нека ви дам пример с моята страна. За съжаление, ние разрушаваме образователната си система. А, поставяме в основата и младите хора, а не преподавателите. За съжаление, политиката на правителството разрушава образователната ни система тъй като не отчита потребностите и на младите хора. Как може образователната система да допринесе за оформянето на младите хора? Това е въпросът, на който трябва да си отговорим. Освен това, трябва ефикасно да изразходваме европейското финансиране в името на младите хора. Трябва да информираме младежите, да им дадем възможност да придобият необходимите умения, дори да кандидатстват за финансиране по европейските фондове. Нерядко младите хора нямат възможност за достъп до тези фондове, но нека ги обучаваме, нека ги информираме, нека видим какви са реално съществуващите възможности. Във всички големи градове в моята страна има информационни звена за младите хора, които искат да кандидатстват за европейско финансиране и да създадат възможности за себе си. За съжаление, служителите в тези информационни центрове не винаги са добре обучени. Надолу по веригата не се отчита аспектът свързан с обучението. Имам също така и затруднения с достъпа до финансиране. Младите хора може да имат добри идеи, но как могат да получат кредит, за да реализират тези свои идеи? Немалко хора просто нямат достъп до подобно финансиране. Инструментът краудфандинг може да е възможност за младите хора да наберат капитал. Може да се създадат подобни мрежи, които да подпомогнат реализирането на добрите идеи на младежите. Ще трябва да правим разлика между отделните категории млади хора. Това е много важно, защото ще насочи по-добре действията ни за намиране на потенциални решения. Не ми харесва формулировката поколението Y. На нас, европейските законодатели, се пада задачата да се погрижим за младите хора, да им дадем възможност да реализират свещеното си право, да реализират мечтите си. Или ще дадем едно по-точно определение на младото поколение, или просто ще престанем да използваме тази формулировка поколение Y. Председателката, още петима колеги искат да се изкажат. Мога да ви дам само по една минута, тъй като имаме още една точка в дневния ред и трябва да имаме време да обсъдим и нея. Господин Мартан, вие докладчик сянка ли сте? Благодаря. Е, ще бъда кратък. Когато една економическа система се разклаща, е, първите жертви са най-уязвимите и младите, особено в заетостта. Това е така и е наистина в Европа. Чухме го и от министъра на, от Люксембург. Въпросът е да не поставяме граница на младостта. Тоест, млади са не само хората от 25 години. Е, но има хора на 30, но си мисля, защо да не ви повишим тази граница между 35 и 40 години, когато е, фирмите казват на е, младите хора, ви ни струвате твърде скъпо, ще потърсим другаде. И слушах внимателно доклада и напраказаното на Марек Флора. Той е подходил много задълбочено към досието което всичко съм съгласен с партньорството и така нататък. Ние имаме във Франция 35 5 милиарда евро в това отношение. Но колкото повече влагаме, толкова повече са безработните. Но това са различни институти за образование, които да помагат. Колкото повече привлечем местните органи самоуправление и партньорите, толкова по-добре можем да свършим работа. Има много интересни моменти. Има фирми, които заслужават продължават, които създават работни места, мисля, че не бива да ги забравяме. Това е абсолютно мен. Това е интересен аспект и трябва да продължим да работим. Освояването на заят, т.е. предаване на умения и знания на млади хора е, така че да се запазват старите традиции, да се младите да се учат от по-старите. Мисля, че е, това е задача на и министъра на заетостта каза, е, че трябва да се е, създадат условия в националното образование, особено освояването на занаят. Трябва да се положат сериозни усилия. Равните шансове. Едва ли ще ви изненадам, просто искам да припомня господин Ракар, който беше министър, който за съжаление съжаление, не можа да оправи всичкото, да премахне всичкото неща, всичките нещастия в света. Тоест, трябва да работим в тази посока и още нещо. Поколението Y не, ново е за мен като но трябва да работим по този въпрос. Това е, как да кажа, съблазнителна на посока за работа. Така че, господин Плора, мисля, че с вас ще свършим добра работа. Благодаря. Thank you, Mr. Martin. Then we go to the one... Благодаря, господин Мартан. Може ли да се вмествате в рамките поне една минута. Госпожа Моран Шартие. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко благодаря на Марек Плура, който изготвил много хубав доклад, особено по въпроса да говорим за придобиването на умения за преодоляване на безработицата. Не говорим просто за борба с безработицата. Мисля, че това е отговор на първия изказвал се колега. Бих искал искала също да добавя някои неща. Първо, уменията изисква промяна на начина на обучение, не само да теоретично да бъдат подготвени младите, но и да имат съответни умения. Т.е. трябва да се насочи към това образованието. Второ, необходимо е, е в широки браншове е, да, е, да има промяна в изискванията по отношение на уменията. Това е важно. И трето, на регионално и местно ниво да се разработят стратегически планове за обучение и под подготовка в секторите и браншове, където има най-сериозно търсене на работна ръка. Мисля, че това са трите сфери, в които трябва а, да говорим за търсене на умението. Младите не се, а, не, не се наемат на работа, защото нямат а, опит, но създавайки им умения ще имаме а, друга реакция, друг отговор на въпроса въпроса за това, което казаха колегите, придобиване на умения на всичко, което се учи в училище, може да се добие извън училище и колежката Здигнеска, която говореше а, за взаимовръзките между отделните пред, а, представителства. Говорим за истинска мобилност, професионална и географска. И мисля, че един от големите проблеми на безработицата днес е, че има тясна обвързаност между слабата мобилност и безработицата. Всичко, което можем да направим е да подкрепим създаването на умения и мобилност. Така ще се преборим с безработицата. Благодаря. Кшиштоф Хетман, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Какво мога да кажа в рамките на една минута? Поздравления за господин Плура. Той е приложил много широко обхватен подход към текста. Уменията, които притежават младите хора, не отговарят на потребностите на пазара на труда, нещо, което крие много опасности. Ще внеса изменения не само в посока към промяна на текста. В измененията си ще наблегна и върху възможността за използването на различни инструменти. Ще се спра и върху цифровите умения. Ще обсъдя всичко това с докладчика. Моля, дайте ми още 20 секунди. Уменията се придобиват не на теория, а на практика. Основният фактор, допринасящ за успеха на младите хора е практическият опит в бизнеса и в публичните институции. Ако искате да се научите да работите в офис, трябва да работите в офис. Ако искате да се научите да работите с машини и трябва да работите във фабрика. Приветствам онова, което каза докладчикът за предприемачеството и създаването на свой бизнес. За съжаление, няма преподаватели в Европа, които едновременно с това да са и бизнесмени и да могат да научат младите хора как да създават свой бизнес. Благодаря, госпожа Сойдорова. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра върху това, което е сърцевината на доклада, а именно използването на уменията за целите на борбата срещу безработицата. Политиката, насочена към уменията, изцяло спада към прерогативите на държавите членки. Много държави членки използват образователните си системи, за да намерят отговор на въпросите в областта на образованието и обучението, за да си отговорят на въпроса кои са уменията необходими за намаляване на процента на безработица. Само 5 до 6% от абсолвентите в Чешката република са безработни. За чешките университети пригодността на абсолвентите за трудова заетост е основен елемент – Тя е в основата на решенията за финансиране на вузовете. Благодаря на докладчика. Според мен неговия доклад е добра отправна точка. Вече сме изготвили доклад за предприемаческите умения. Той е тясно свързан и с този текст, защото предприемаческите умения могат да помогнат на младите хора да си намерят работа. Благодаря, господин Башир. Госпожо председател, Искам да благодаря на господин Плура за работата му по доклада за политиките в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу младежката безработица. Към компетенциите на държавите членки спада разработването и прилагането на политики за борба срещу безработицата. Удовлетворен съм от доклада като цяло според данни на Камерата на общините в Обединеното кралство, броят на безработните млади хора миналата година е намалял с 115 000. Това нямаше да е възможно, ако не бяха предприяти много от мерките, упоменати в доклада на господин Плура. Той с право заявява, че малките и средни предприятия са от основно значение за разкриването на работни места. Приветствам и призива му за намаляването на административните бариери пред създаването на малки и средни предприятия. Аз самият съм бивш бизнесмен. Имах честа да назнача немалко млади хора за свои служители и мога само да подчертая колко е важно младежкото предприемачество с оглед намаляването на младежката безработица. Затова трябва и да си сътрудничим с бизнеса за насърчаване на предприемачеството. В Европа трябва да се предприеме повече за насърчаването на предприемачеството сред жените. Данни от Съединените щати показват, че от 2008 година насам новите дружества, създадени от жени, са създали повече работни места от тези, създадени от мъже. В доклада си господин Плура говори за поколението Y. Това поколение е израснало с степен на равноправие между мъжете и жените, каквато не е имало по време на неговите родители и баби и дядовци. Именно това поколение може да тласне напред развитието на економиката. Радвам се, че в доклада се поставя силен акцент върху, предприема... върху чирачествата. В моя избирателен район през изминалите години броят на местата за чираци се увеличи с 1,8 милиона. Очакваме в рамките на този мандат те да се увеличат с още 3 милиона. Чирачеството е изключително важно с оглед създаването, постигането на съответствие между уменията на младежите и потребностите на пазара на труда, както и с оглед на економическия растеж. Председателката, господин Плура, мога да ви дам няколко минути, за да обобщите. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на всички за направените изказвания и участието в дискусията. Благодаря за приноса ви и за анализите на представения ви от, днес, от мен днес материал. Предвид е, ограниченото време, с което разполагам, няма да отговарям на отделните изказвания е, и колеги, но отбелязвам, че имаме широко, значително поле за бъдещо сътрудничество, което аз горещо приветствам. Има известни ограничения, които трябваше да взема предвид при изготвянето на текста. И нека позволете да направя известни интелектуални връзки, което разбира се породи редица коментари, за които съм благодарен. Говорим за предприемачеството като за умение – не, аз не предлагам непременно да обучим цяло поколение млади европейци, за да станат бизнесмени. Предприемачеството е, предполага цял, цял набор от умения, които бих описал, кои, които могат да да влязат в една е, творческа биография или професионална биография, но това зависи от средата, в която се е развивал съответния човек. И мисля, че по този начин ще помогнем на хората да използват своите умения и кадарби в е, по полза на обществото, но и по-добре да осъзнаят своето място на трудовия пазар както и обстоятелствата, които се крият зад решенията за назначаване на един или друг. В проекто доклада аз Обърнах особено внимание на това да гарантирам възможността, че младото поколение, търсещо работа, ще намери разбиране, ще срещне разбиране. Не е достатъчно за дадено бюро по труда или център е, по, е, за намиране на работа, да има просто хора на гишетата. Те трябва да умеят да общуват с младите хора, а младите хора трябва от своя страна да бъдат в състояние да се възползват от помощта, която им се предоставя. Не предлагам младите хора да не добиват умения. Не, младите хора работят много сериозно за придобиване на тези умения, но статистиката говори, статистическите данни говорят сами за себе си. Стотици хиляди хората, души, сред които и много млади хора, са безработни. Някои от тях са с солидно образование. Не става дума само за знания, за тяхното практическо практическо приложение, за практически умения. Така ще дадем възможност младите хора да преодолеят безработицата. И най-сетне положението на младите хора в Финландия не е едно и също като от младите хора в Испания или Централна Европа. И въпреки това статистиките сочат е, при всички различия, че една, сочат една и съща тенденция. Ще очаквам вашите изменения, очаквам разговорите с колегите, дебатът относно корените на проблема и очаквам да работим заедно в търсенето на решение. Благодаря на всички изказали се, очаквам да работим заедно. Председателката, 8 септември е срока за изменения от 12 до 13 септември и след е, следващия срок и на 15 октомври ще приемем становището. На 10 ноември ще, в наш, ще се, документ, доклада ще се приеме в нашата а, комисия днес. 15 е, юли е световен ден на младежките умения, обявена е от ЮНЕСКО за такъв. Благодаря сега на всички, а сега последния последната точка от дневния ред основните права и експлоатацията в Европейския съюз от гледна точка на Агенцията за основните права. Решихме в нашата комисия да поканим представители на Европейската агенция за основните права, които да ни запознаят с фактите чрез които по-лесно ще вникнем в съдържанието. Доктор Йохана Гуди ръководи отдел Свобода и правосъдие в Агенцията за основните права, е първата, на която ще дам думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да изкажа благодарност на комитета е, за възможността нашата агенция да представи пред вас е, нашето проучване за сериозната екструдова експлоатация. Е, PowerPoint презентацията е, ще ви бъде предоставена, така че имайте предвид, че технически е, не всичко тук е изрядно, но можете да получите е, презентацията. Изхождайки от работа, направеното от нас проучване за работещите в дома си, които са обект на е, експлуатация, ние разширяваме темата. Говорим за граждани на Европейския съюз, работещи в държавите членки, както и неевропейски граждани, така че обхващаме различни аспекти. Okay, the PowerPoint should move on, hopefully. Очаквам да се появи следващия слайд, но докато го чакаме, аз продължавам. Основното, което искам да кажем е, че когато разговаряме официално с професионалисти, един от петте тима за някакъв инспектор а, и всички те са се срещали с минимум две сериозни нарушения на, в сферата на експлоатацията е, седмично, т.е. широко разпространено, но недостатъчно документирано явление. Наш, нашата работа е свързана с недекларирания труд и се надяваме, че резултатите от нашия доклад ще имат пряко отражение върху за създаването на европейска платформа за превенция на това явление положение. Вкрад, накратко това, което можем да кажем за сериозната трудова експлуатация, че тук попадат широк кръг от политики. Социалната сфера, свободно движение, миграция, свободно движение и ам, наказателно право и правата на жертвите. Така че се налага един широк подход. И е, тук а, е, трябва да гледаме нещата от гледна точка на социалната политика, политиката а, е, за миграция, свободно движение и правото. Това, което ще видите сега е трудно четимо, но целта ми е тук да покажа, е, че има около 20 директиви и регламенти, които разглеждат, третират въпроса за сериозната трудова е, е, експлоатация, за санкциите, за найтите командированите работници и така нататък. Сложността на европейското законодателство е ясно видима. А ако насочите вниманието към определени случаи на експлоатация, тук имаме директивата за борба с трафика на хора и редица други разпоредби. Ние не сме навлизали в подробности във всички тези области, насочихме вниманието си към определени правни области как да разгледаме е, тази е, сериозна е, експлоатация. И ви изградихме тази пирамида. Тя е част, е, експлуатацията е част от един по-сериозен комплекс от е, през робството, през е, обслужващия персонал, задължително, принудителен труд и сериозната експлуатация и други форми тук в редица случаи е, попадат под наказателното законодателство, защото сериозната експлуатация е, експлоатация попада в сферата на основните права. А кога тук вече имаме по-леки случаи, които попадат под гражданското и трудовото право. Нека да разгледаме примерите на директивата за санкциите на работодателите. Е, кога когато става дума за граждани на трети страни, тук вече наистина попадаме в сферата на основните права. За какво говорим тук всъщност? Трябва да припомним хартата за основните права на Европейския съюз. Член 5 забранява робството във всякаква форма и това има пряко отношение към трафика на хора, но не бива да забравяме член 41 който урежда въпроса за честните и е, сигурни условия на труд. Това е въпрос, който е уреден и в други редица директиви. Целта ни е да установим факторите, които ам, е, карат работниците да се излагат на тази е, сериозна експлоатация. Сторихме това очертавайки тези рискове с цел да подпомогнем европейските институции, включително ЕПА и държавите членки в борбата им с това явление. Освен това, ние разглеждаме различни други уредби на институциите, като се предвижда, освен това, превенция, мониторинг и достъп на жертвите до правосъдие. Няколко думи за методологията, върху която се крепи доклада. Ние проведохме проучване във всички държави членки и разглеждайки законодателството, особено наказателното право и основните права, и в 21 държави членки проведохме интервюта на място с 616 експерти разговаряхме и много от тези интервюта бяха с инспекторати по труда, агенции по труда, организации на работодателите, както и синдикати, поли, синдикатите, полиция и други такива. Разгледахме и 217 конкретни случаи на е, сериозна трудова експлоатации проведохме дискусии в държави членки с различни участници в този процес. Така че резултатите в доклада се позовават на информация на хората от практиката. Констатациите. Първо, рисковите фактори, но също така превенция, мониторинг и достъп до правосъдие. Рисковите фактори, те са четири групи по наша констатация от интервютата. Те са свързани с правната институционална рамка в държавите членки. А това е, означава, че в редица държави членки риска от наказателно преследване е много малък съответни правни, труд, трудоправни режими, подаващи различен статут на граждане на трети страни, също от, разкриват такива възможности. Правоприлагането в редица държави членки всъщност говори за бездействие, когато става дума за преследване на подобни явления. Има рискови фактори, свързани с самите работници, да речем, те не работят, не, не говорят езика на съответната страна. Хора от много бедни страни са изложени на особен риск. Те могат да приемат такова неправомерно третиране в други страни. А има и хора, които просто не са наясно с правата си и правото, възможността за достъп до правосъдие. След това работното място, сектор, съответните бран, економически браншове, като например земеделие, работа по домовете, разкрият особени рискове, а и някои видове труд просто не са обхванати от синдикатите, нито от инспекциите по труда. По-късно ще ви дам примери за това. Друг пример е свързан с самите е, работодатели. Срещам, натъкнахме се на много примери е, на форми на експлуатация, е, когато да речем няма трудови договори, когато работещите отиват в една държава членка в друга държава членка, особено ако те са зависими от работодателя за жилищно настаняване, за транспорт и така нататък. Все рискови фактори. Това, което направихме и отразихме в доклада е Попитахме експертите какви са основните причини за тези рискови фактори. Първо за работното място. Става дума за различни сектори, за работене в изолация изолация, с малко контакти с външния свят, изолирани сгради, ферми отдалечени и така нататък. Особено трудни условия, като да речем самонаети лица, когато работят, лицата работят за други, но са всъщност експлуатирани економическия сектор, едва ли ще ви изненадате, е строителството, настаняването, е, е, работа в домакинствата, земеделие, е, рибарство, е, горско стопанство. Е, това са области, в където има по-малко проверки след това значи, ние се готвихме, готвим да направим национални доклади за 21-та държава, държави членки, с които говорихме. Те ще излязат в края на този или следващия месец, така че там, ако се интересувате, можете да намерите по-подробна информация. Накратко за превенцията сега. Нашата констатация е, че има ограничен кръг превентивни дейности. На, има на с насоченост към определени сфери, като да речем трафик на жени с цел с предоставяне на сексуални услуги, но други остават подценени. Има положителни практики, които се заслужават, например, акредитация или поставяне марка на продуктите, като се отбелязва, че те са изработени в честни условия на труд. Това съществува и не толкова в Европейския съюз, но на други места в света. Има и синдикати и други други организации, които помагат, но не във всички държави членки за мониторинга ние установяваме липса на ясни правни правомощия на, за инспекторите, инспекторатите. Например, в редица държави членки инспекторатите по труда нямат право да влизат в частни ферми. Знаем, че в земеделието има сериозна експлоатация, но в много случаи инспекторите просто не могат да влязат в една ферма да направят проверка. Така че има една огромна непроверявана област също домакинството, домашните помощници и други такива хора също особено когато става дума за лица от трети страни, незаконни иммигранти и нарушители. Те са особено често жертва на експлоатация. Е, в редица случаи е, държавите членки не разполагат със средства и възможности за мониторинг, както и не се осъществява добро сътрудничество между различните звена и агенции за по по-ефективна проверка. И накрая достъпа на жертвите до правосъдите става до, до, до, дума за сега прилаганото законодателство в някои държави членки жертвите имат такава информация, но нещата са в сериозен дисбаланс между държавите членки. Има случаи, когато в някои институт е, институции, представителите на трети страни е, са, имат по-големи права като жертви, отколкото националните е, граждани. Има различни случаи, когато самите жертви не желаят да предприемат действия, не се чувстват насърчени просто защото искат да запазят работата и заплатата си. В заключение, като цяло има редица случаи на е, е, експлоатация в Европейския съюз. Е, има много случаи на реакции, възможности, но като цяло жертвите не са насърчавани да реагират реагират. Същири се една безнаказаност, е, като е, тази експлуатация се оказва един печеливш бизнес. В противен случай нямаше да има. Нуждаем се от добро сътрудничество, ефективен мониторинг, трябва да гарантираме, че работещите европейски и неевропейски граждани са запознати със своите права е, и че тези 20 и повече директиви трябва да бъдат ефективно прилагани. И накрая, и моите заключения, е, и тук отразяваме различни е, мнения, трябва да бъдат засилени наказателно-правните мерки, да трябва добре да се прилага действащото законодателство, да се подобрят проверките на поместа и жертвите трябва да бъдат насърчавани да търсят своите права. И най-сетне трябва потребителите да бъдат информирани дали съответните придобивани от тях изделия са създадени по правилен начин. И освен това трябва да проявяваме нулева толерантност във всички економически области. Госпожо председател, с това завършвам следващия етап от проекта е през 2016 година и ще продължим да работим така, че ще се почерпим отново конкретен опит на място. Председателката, благодаря, това беше много интересно и в пряка връзка именно с нашата, нашият дневен ред, така че да си обещаем, че ще поддържаме връзка и ще проследим по-нататък този доклад. Ще се погрижим всички членове на комисията да получат вашия доклад. И понеже това е последната ни среща преди вакансията, присъствието не е многобройно, но ние ще се погрижим всички членове да го получим и след това ще проследим по-нататък вашата работа. Сега давам думата за изказвания. Първо координатора Юта Штайнрък. Имате думата. Благодаря на Европейската агенция за основни права за това проучване. То ще е много полезно за нас в работата ни и потвърждава нещо, на което постоянно съм свидетел в Европа. Това проучване ще може да бъде използвано от нас като аргумент срещу всички от тези, които смятат, че инспекциите по труда вменяват допълнителна бюрократична тежест. Тези хора трябваше да присъстват днес на заседанието ни. Въпреки, че действат редица законодателни актове в тази област, извършителите много често не биват подвеждани под отговорност. За тях си заслужава да извършват злоупотреби, тъй като вероятността да бъдат подведени под наказателна отговорност в Европа все още е малка. Съгласна съм с вас за това, че инспекциите по труда трябва да работят по-ефикасно и по-координирано. Тук трябва да изиграят своята роля държавите членки и Европейският съюз. Въпреки, че с компетенция разполагат държавите членки и Европейският съюз трябва да поеме своята част от отговорността, ние си свършихме работата тук в Европейския парламент по време на миналия законодателен мандат. Аз бях докладчик по доклада по собствена инициатива на тема борба срещу незаконния труд. Моят колега Георги Пирински в момента участва в тристранните разговори на тема Платформа за борба срещу недекларирания труд. Тук не става дума само за обмен на най-добри практики. Инспекциите по труда в Европа трябва да си сътрудничат, трябва да бъдат установени механизми за налагане на санкции. Благодаря ви, че се спряхте и върху темата за превенцията и консултирането. Когато обсъждахме директивата за командированите работници, установихме, че може да се предотврати в голяма степен експлоатацията, ако хората са запознати с правата си и ако могат да получат информация на родния си език. Имам и няколко въпроса. Казахте, че ще проведете проучвания и по държави членки. Може ли да посочите конкретните проблеми по места? Казахте, че сте разговаряли с инспектори по труда. Какви са техните конкретни изисквания, техните конкретни предложения към нас, политиците, как следва да променим рамковите условия, какво трябва да променим на ниво инспекции по труда? Thank you, Monica Vana from the group. Благодаря, Моника Вана от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и за представянето на това изключително интересно, но също така и изключително шокиращо и тревожно проучване. Агенцията за основни права е със седалище в Виена. И аз като виенчанка вече имах възможност да се информирам за това проучване мога да кажа, че <clears throat> Австрия като цяло спазва добри стандарти в областта на а, политиката в областта на заетостта и в областта на социалната сфера. Но по тази конкретна тема има още много какво да направим, най-вече на ниво инспекции по труда. Там ни липсва персонал, работата на тези агенции просто не е уредена достатъчно добре. Не мисля, че можем да запазим статуквото, тъй като в сърцето на Европа сме свидетели на тежка експлоатация, при това ежедневно. Това трябва да ни наведе на размисъл, трябва да предприемем действия. не само тук в комисията по заетост, но и в други ресорни комисии. Мисля, че отделните ресорни комисии трябва да си взаимодействат, трябва да работим по-активно за предотвратяването на експлоатацията. А тук в нашата комисия трябва да обсъдим въпроса за минималното трудово възнаграждение, за максималното работно време, за последователното отстояване на принципа на трудовата мобилност. Миграцията е проблем от, въпрос отнасящ се до хора влизащи отвън, но трудовата мобилност се е въпрос свързан с граждани на Европейския съюз. Бях наистина потресена от това, че няма голяма разлика в нивото на експлоатация що се отнася до граждани на Европейския съюз и граждани на трети страни, такива, които влизат отвън. Мисля, че сме много далеч от една солидарна социална Европа. Много далеч сме от социалното сближаване и не само това, дори ежедневно потъпкваме правата закрепени в хартата на основните права на Европейския съюз. Проблемът е сложен, обхваща много различни ресори, на ниво държави членки, трябва да действаме бързо и да си взаимодействаме с държавите членки. Благодаря, госпожа Жданока. Yes, thank you. I... Благодаря. И аз бих искала преди всичко а, Оказва се, че работниците, които работят в друга страна, много пъти имат по-добър достъп до правна защита, отколкото собствената си страна. Може ли да обясните какво имате предвид? Откъде възниква този проблем? Защото според мен би трябвало да е тъкмо обратното. Тъй като няма механизъм на Европейския съюз трябва да разчитаме на хартата на основните права. Но известно е, че хартата може да бъде прилагана а, само в рамките на нейните правомощия, на, на нейното приложно поле. Иначе става дума за правомощията на страните членки. Аз, тъй като работя и в комисията по петициите, там имаме много петиции, свързани с експлоатация, която нарушава изискването на хартата. Но много често комисията отговаря, че хартата не може да се прилага в тези случаи, тъй като става дума за изключителни правомощия на страните членки. Вчера, например, разгледахме случаи за взимане на деца от семействата на чужди странни работници. Въпросът е дали това се случва редовно, когато работници работят в други страни и се дължи на липса на езикови познания, на административните изисквания на страната и така нататък. Обикновено, а, обаче отговор, който получаваме в комисията по петициите, това е, че а, това е в рамките на промощите на страните членки. И не може да се намесваме в него. Какво е, показва вашият опит в това отношение? А сега господин Пирински, а, който работи именно по специалната платформа за недекларирана работа. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, ние сме цял екип, който са представени всички политически групи. А, така че смятам, че отговорност на комисията е да поеме инициативата за решаване на а, целият а, спектър от проблеми, а, които засяга доклада, който чухме. Мисля, че е показателно, че членовете, които са, депутатите, които са тук, са, е, е, бих казал, удивени или пък впечатлени по-скоро от е, фактите, на които недостатъчно обръщаме внимание. А, така, един скрит а, пласт а, в живота на нашето общество, където хората живеят и работят в условия, които не свързваме с европейските норми. И затова именно работа на нашата комисия е може би с сътрудничество с други комисии, като комисията по петициите, за която госпожа Станока, Занока спомена, да обърне внимание върху всичко това. Примери за грубо нарушаване на правата на трудещите се, на социалните права и на други права, е, всички, които са гарантирани от хартата за основните права. А не може да се каже, че това не е в рамките на нашите правомощия. Напротив, е, неотложно е, изискване и то на стотици милиони европейски граждани. Затова подкрепям идеята да продължим да бъдем във връзка с Агенцията по фундаменталните права, да включваме тези въпроси в дневния ред на нашата комисия и по-нататък тази година. Като се има предвид неотложността на проблемите и нуждата да се предприемат конкретни действия. Едно от заключенията на авторите на доклада, както разбираме, нуждата от подготовка на инспекторите по труда, за да може на практика да се прилагат приетите директиви. Тоест, предстои ни много работа и мисля, че този доклад е така един добре дошъл стимул, за, който ще ни подтикне към по-нататъчна работа. Благодаря. Иска ли някой от комисията да вземе думата по този въпрос? Не. Докладът първо може да бъде раздаден, за да могат всички депутати да го прочетат. Контекстът също е ясен, господин Пирински го обясни. И много важно е ние да участваме в решаването на, тези проблем, на този проблем. Тоест ще се връщаме към него, ще поддържаме връзка с Агенцията по основните права. Просто не дайте някакви а, контакти, за да може да се свързваме. Е, за да може да помислим е, евентуално за общи проекти, към които може да привлечем за участие и други комисии. И сега на тази нота мисля, че мога да кажа, че приключих, изчерпахме дневния ред. Това е последната ни заседание преди лятната вакансия. Забравила ли съм нещо? Да, разбира се, трябва да ви дам думата, за да отговорите на зададените въпроси. Заповядайте. А, благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря. А, колкото до инспекторите по труда, това, което те ни казаха, инспекторите в 21-та страна членки, които ги интервюрахме и са необходими повече средства, за да могат те да са по-добре подготвени да прилагат на практика закона, защото понякога не знаят точно как да постъпят. Например, не знаят имат ли право да влизат в едно или друго място, където се прилага труд и дали гражданите на чуждата страна са тези, на които трябва да обръщат внимание. Ние им препоръчваме първо да обръщат внимание на случаите на експлоатация и всяк след това дали става дума за иммигранти. иммигранти. Защото а, а, работодателят, това, че става дума за е, емигрант, не го му дава основание да ги експлуатира трябва да бъдат, имат ясен мандат за право да идентифицират тежки случаи на експлоатация. Това беше, което ние казахме. Те ни не предявяват искания, по-скоро става дума за необходимостта от яснота на национално равнище по отношение на общото законодателство. В 12 страни членки в момента инспект инспекторите имат право да помагат на жертвите. Има приложение към нашия доклад, където се вижда, може да се види кои са тези 12 страни, в които инспекторите имат право да помагат на жертвите на тежка експлуатация. А това е добра практика, която може да възприемат и други. В някои случаи, може би става дума за това, че на някои граждани на трети страни се получават по-добра, под, повече подкрепа. Примерно, службите за подкрепа за и помощ, когато става дума за случай на тежка експлоатация, в някои случаи, примерно, жертвите на трафик за сексуални услуги получават повече помощ от други средства, други случаи на тежка експлоатация, особено мъжете, когато те са жертви на подобна експлоатация. Смята се, че те са жертви на такава експлуатация, ако, ако получават повече от 50 цента на час, спът повече от 6 души в стая и не знаят как да се обърнат към съответните служби за помощ. Гражданите съответната страна, ако са жертва на подобна еквотация, те нямат, няма специални органи, които са предназначени да им помагат в тези случаи. А, примерно има много добра мрежа за помощ за жертвите на трафик за сексуални услуги, но не и за граждани или пък граждани на трети страни, които са други жертви на друга форма на експлоатация. Прави сте, че в някои случаи обаче гражданите на трети страни са в по-наблагоприятно положение, тъй като не познават законите, не говорят езика и така нататък. А това е което исках да кажа. Вижда сме и едното и другото. Когато става дума за прилагане на хартата за основните права, мисля, че в Агенцията за основните права, нещо, което ще видите във всички наши доклади, Трите ще се позовазваме на хартата за основните права на Европейския съюз. Хартата, разбира се, е част от европ... общностното законодателство. Това се отнася до всички области, за които говорим в доклада и особено за институциите на Европейския съюз и страните членки, които прилагат общностното законодателство. Получихме различни отговори по отношение на това как се прилага хартата във връзка с конкретни директиви. Обикновено, обикновено тя се споменава в преамбюла. Това е накратко, което мога да кажа по този въпрос. Благодаря за вашето участие и ние с радост по-късно е, сме готови да си представим, да представим и други наши разработки във връзка с заетостта и експлуатацията. Благодаря. Благодаря. Ще отправим покана към вас на по-късна дата. Благодаря за информацията, е, която споделихте с нас. Благодаря за доклада. Ще се срещнем на 3 септември, когато е нашето следващо заседание. Благодаря.